Well, a very good morning to everybody. Uh, Добро утро на всички. съжалявам, че започваме малко по-късно, но ще наваксаме с темпото. Надявам се да се съберем всички тук. Сега, за днешното сутрешно заседание през тази кратка седмица се предвижда следното. След малко ще започнем, като ще разберем как вървят тристранните разговори. С нощи до 9.30 продължиха тези разговори. Аз присъствах там, като работихме по взаимните отстъпки. Това заседание ще бъде излъчено по интернет, както обикновено, така че приветстваме и всички слушатели по интернет. Имам да съобщи няколко неща, преди да пристъпим към разискванията. Миналата седмица изпратихме а, делегация в а, Литва. Аз участвах в а, състава и проведохме дискусии на високо равнище с представители на правителството, Министерство на економиката, на финансите на Европа. Срещнахме се и с президента на Литва като поговорихме за въпроси от работата на президентството. Литва заяви, че ще отстоява приоритети, по които и ние работим. И най-вече по пакета за безопасност на потребителските стоки, което днес ще обсъдим. Така че от тяхна страна те внимателно следят нашата работа. Тук разполагаме и с чудесен екип от докладчици и включително госпожа Пети Кайнен. По принцип, ние с докладчиците сме доволни от стратегията, която следваме по този пакет за защита на потребителите и се надяваме да го приключим преди провеждане на изборите следващата година. Второто, по което бих искала, искал да ви предоставя информация относно хрватското правителство. Хрватия ще се присъединя към Европейския съюз на 1 юли. Хрватското правителство е излъчило господин Немича като комисар от Хрватия. Председателят на комисията, господин Барозо, ще го назначи като комисар отговорен за ресора защита на потребителите. В тази връзка ще се проведе изслушване за потвърждаване на това назначение тук, в Европейския парламент. А ние сме водещата комисия, която отговаря за организацията на това изслушване. За сега сме определили датата 4 юни сутринта за провеждане на това изслушване. Моля да си го отбележите. Това ще е важно събитие и надявам се да присъстват възможно най-голям брой депутати, тъй като това е свързано и с ресора на новия комисар. Това като въведение от моя страна. Сега, нека да поговорим за тристранните разговори. С нощи господин Телаберо е тук, а аз ще говоря от името на господин Джован. Първо, бих искал да дам думата на господин Таравело. Merci, господин президент. Както ви казах, благодаря, господин председател. Както казахте, срещата на триалога се проведе вчера между 9 и 11 часа. Засегнахме въпроса за единния пазар и за концесиите. Има сходни аспекти за трите основни директиви, основната директива за обществените поръчки, както и директивата за концесиите. Четвъртия триалог се проведе в атмосфера, която отново беше белязана от волята на ирландското председателство да стигне до споразумение с парламента в рамките на установения срок. Струва ми се, че от тази гледна точка а, и на това се дължеше промяната на тона на ирландското председателство. Имаше рязка промяна с тона, който имахме през а, трите първи тристранни срещи парламента а, не правеше никакви отстъпки, така че наистина вчера ми се струва, че нещата доста се промениха. Всичко това се дължи на заседанието на Корепер, проведено през миналата седмица. Може би на това заседание съвета си е казал, че парламента отстоява на позицията си, но може би и съвета не е проявил достатъчно гъвкавост. Разглеждахме спорните ам, членове, член 11 от общата директива и член 15 от директивата за концесиите. Става въпрос за публично-частните партньорства. Същото се отнасяше и за сътрудничеството между публичния и частния сектор. Това е основна, основен въпрос в нашите дискусии. Разгледани бяха и правомощията на местните органи да предоставят съответните услуги на техните граждани. Предоставя се доста голяма автономност на тези органи. За нас предоставянето на услуги на обществото е от основно значение. Ние гласувахме доверие на председателството. Председателството, което споделя част част от а, нашата позиция в това отношение. Дори председателството направи някои предложения, като а, това, а, което се отнася до контрола. Аз го наричам контрола на свекървата. Малко по-късно ще ви обясня защо. вчера обясних защо наричам това така. Та ставаше въпрос за по-добро сътрудничество между частния и държавния а, сектор при упражняване на по-добър контрол от страна на възлагащия орган. Разгледан беше и въпроса за подизпълнителите. Този въпрос беше гласуван в рамките на нашата парламентарна комисия. Това също е доста интересен аспект. Та в това отношение съвета също реши да прояви гъвкавост с цел да се постигне баланс между позицията на парламента и на съвета. Имаше труден спор по член 17, който се отнася до резервираните или до запазените обществени поръчки, по-специално член 17.2, където се дава възможност за конкуренция на службите по здравеопазването. И имаше възражение, дори твърдо против бях представителите на парламента в това отношение. Що се отнася до щат Верг, виждаш ли, уважаеми колега, казах тук една мръсна дума, щат Верг – т.е. проблема свързан с водата. Има много версии в това отношение, но трябва да знаете, че както комисията, така и парламента, но също и съвета възнамеряват да има открит дебат по въпроса, за да се получат получи по-голяма яснота. Очакваме предложения за изменения. Имаше конкретни предложения, обаче не ги разгледахме, защото те поступиха твърде късно. Идеята е да няма тясна връзка между директивата за концесиите и приватизирането на водния сектор. Всичко трябва да е напълно ясно в текста, трябва да го кажем черно на бяло. То в това отношение имаме положително развитие на нещата и ми се струва, че ще се стигне до решаване на един проблем, на който се натъквахме много често. Това е, господин председател. Отново казвам, доста разгорещени дискусии имахме, като а, заключението, до което стигнах, е, че тона на дискусиите се промени и съветът е готов да прояви гъвкавост, да отстъпи от позицията си. По този начин ще стигнем до балансирано решение. Аз използвам условно наклонение в изказването си, защото считам, че бихме могли да а, приключим това досие в рамките на ирландското председателство. Благодаря. Uh, Много ви благодаря. Аз ценя работата, която вие и вашия екип ще... Господин Джован не е тук, но той ме помоли накратко да поговоря от негово име, тъй като вчера се проведоха тристранните разговори. Това беше особено важно. Обхванахме общите аспекти между директивата за концесиите и за обществените поръчки и най-вече сътрудничеството между публични органи. Говорихме също и за разпоредбите за възлагане на подизпълнители. Стигнахме и до специалния казус за публичното сътрудничество между съществуващи публични органи, най-вече във водния сектор – което представлява безпокойство за множество държави членки, не само за Германия. И това е част от директивата за концесиите. По принцип на господин Джовани вчера предоставихме мандат да работи с комисията и с съвета за да се стигне до едно благоприятно предложение, което съвета да представи възможно най-скоро пред държавите членки, след което господин Джовани ще ни докладва и надяваме се така да се ускори работата. Ще положим максимални усилия е, всички ние, трите институции, защото много добре разбираме какви са е, проблемите и търсим решение. Като цяло по концесиите това бе обхванато в тристранните разговори всички предложения, които са направени. Ние заявихме нашата позиция. Съветът, както господин Барабела каза, вече има мандат да ни представи ново предложение и надяваме се така ще приключим досието в същия срок, както и това за директивата за обществените поръчки. Изказвам благодарности на нашия екип за преговорите. Един от колегите ни напуска тази седмица и изказваме гореща благодарност за работата, която свърши до тук. И накрая от миналото заседание говорихме за трилога по професионалните квалификации. По тази точка ще чуем колежката. Вие искате ли да зададете въпрос, господин Шваб? Да. Моля да ми извините. Господин председателю, имам въпрос за господин Тарабела, докладчика, относно концесиите. Вчера по време на тристранните разговори възникна въпроса за това как тези разпоредби се вписват в духа на първоначалния текст. Искам да кажа до каква степен успяваме да се справим с различията между предложения текст и текста от моята група, така че в крайна сметка да подобрим текста и той да се доближи до текста за концесиите. И за да се постигне тази промяна в духа на текста за концесиите, има сериозни пречки. Възможен е компромис, разбира се. Можем да хармонизираме нещата, но това, което в момента имаме по директивата за концесите, не е приемливо. Председателя, понеже аз говоря от името на господин Джовани и съм председател на комисията, нямам усещането да има разнобой на мненията в групата, защото винаги внимателно се подготвяме за тези тристранни разговори. Разполагахме с три часа за заседание на докладчица в Сянка и всички политически групи бяха представени. Договорихме линията на преговорите. Разбира се, изказаха се някои мнения, но те са в младсинство. Като цяло обаче постигаме напредък относно отстъпките, които можем да направим като комисия и ако някой изпитва някакви притеснения, най-добре е да поговори с мен лично, за да изчистим нещата. Смятам, че като екип работим много добре. Разбира се, някои от измененията бяха прияти с а, неубедително мълцинство, но все пак нещата стоят добре. Желаете ли да направите коментар? Е тъй като господин Шваб подправи въпрос към мен. наистина бих искал да отговоря. Добре поработихме и в рамките на шесте странни срещи, които бяха предвидени, имаше една, в която се опитахме да сближим позициите си. Да, ставаше въпрос за редакцията на текста по отношение на концесиите тъй като този текст е по-ясен, решихме да се възползваме от него и да го възприемем. Не сме казали, че ще имаме един и същи текст навсякъде, просто се опитваме да има по-голяма последователност в случаите, в които използваме едни и същи понятия. И се надявам, че не се повтарям с това, което казах. Благодаря. Um, right. on... Добре. Други въпроси имаме ли по обществените поръчки от членовете? В такъв случай давам думата на колегата да ни представи доклада си. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Бих искала най-напред да благодаря на всички екипи, които работиха по подготовката на тристранните срещи, по подготовката на техническите заседания. Благодаря на всички докладчици в Сянка и техните асистенти, защото, както отбеляза и председателят преди малко, е много важно парламента да отива на тристранните срещи с единна позиция и е необходимо на тези заседания да се изпраща ясно послание на съвета. По отношение на директивата за професионалните квалификации, преговорите напредват добре. Имаме предвиден на, 24 април извинете, на 24 април беше проведена втората среща на тристранния диалог и а, докладчиците в Сянка, които присъстваха на това заседание, споделят моето мнение, а именно, че работихме в дух на компромис. Ирландското председателство води много добре дискусиите и се старае максимално да възприеме и позицията на парламента. Доста напредък отбелязахме в рамките на това заседание по основните теми, Стигнахме до съгласие, принципно съгласие. Сега ни остава да доискусорим техническата формулировка. Това се отнася най-вече до професионалната карта. По-голямата част от секторните професии получиха нашето съгласие. Остава ни да доразгледаме още една тема, която е много важна за нас, за парламента, както и за съвета, да остава ни да се споразумеем за някои по-спорни аспекти спорни аспекти, които засягат и други законодателни актове, а именно въпроса за актовете за изпълнение и делегираните актове. Необходимо е да дадем ясно нашата позиция относно обучението. Въпросът беше засегнат на 24 април, ще бъде засегнат и на следващото заседание на триалога на 29 май мисля, че парламента не трябва да отстъпва от позицията си, ние трябва да отстояваме нашата позиция. Остава ни да решим и въпроса за нотариусите. Все още не сме се произнесли в това отношение. Отново има проблема с актовете за изпълнение и делегираните актове. Доста спорен е този момент, както от политическа гледна точка, така и от правна такава. Останаха и някои малки подробности, които всъщност не са точно подробности, но става въпрос за акушерките. Опитахме се да постигнем споразумение с съвета не само по отношение на компетенциите, но и по отношение на конкретните действия, които осъществяват акушерките, действия, които са разрешени в едни държави, пък са забранени в други. Същото се отнася до професионалната карта, както ви казах в общи линии в това отношение. Стигнахме до съгласие, но останаха и някои неизяснени моменти, като например доброволческото начало. Трябва да прави малко по-голяма гъвкавост в това отношение, като въпросът ще бъде обсъден на 29 май. В сряда, т.е. утре, ще има заседание на Корепер. Надяваме се, че там ще се откликне положително на компромисното предложение, което ще представи председателството. Компромисно предложение по въпроса за прословутите делегирани актове, които представляват голям проблем делегирани актове, актове за изпълнение. Отново бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че подкрепиха нашата обща позиция. Да не забравяме, че ние сме с законодател и на... поставям акцента върху с законодател. Лисабонския договор ни е дал някои правомощи, които не трябва да забравяме на тристранните срещи, най-вече когато на среща си имаме председателство, което е доста интелигентно, проевропейско и желащо да възприеме позицията на парламента. Благодаря. Yes, I think, uh, anyway, thank you again. Да, благодаря, благодаря много. Съгласен съм с вашата бележка да бъдем внимателни, що се отнася до делегираните актове, актовете за изпълнение. Отдавна се опитвам да повдигна този въпрос на по-широка нога. Някои от тези неща са вече говорени, може би ще имаме предварително съгласие по тях – сега, дали някой има въпроси към колегата Бернадет? Не, в такъв случай благодаря много. Струва ми се, че е важно да имаме тези обществени възможности да говорим за своята работа по тристранните преговори, така всички разбират какво се е случило и как могат да участват в тази процедура. И така, сега минаваме към а, нещо много важно. Започваме една законодателна процедура. по, аз бих казал, последния и най-важен законодателен акт, по който ще работи тази комисия. Разбира се, нещата ще се развият според мнението на нашите докладчици. Става въпрос за съвместния пакет, който ни е представен от комисията, от главна дирекция Enterprise, от главна дирекция Санко, що се отнася до безопасността на потребителските продукти и наблюдението и надзора на пазара на продукти. Сега а, се радвам, че мога да посрещна тук комисията, които ще ни направят въведение в темата. Както всички останали законодателни актове по време на нашата работа, сега ще поканя комисията да ни представи своя законодателен пакет, каква е стратегията, която са следвали. И след това ще открием дискусията. Имаме тук двама докладчика. Сирпа Пиетиканен, която ще отговаря за надзора на пазара на продукти, и Кристел Шалдермоза, която отговаря за безопасността на потребителските продукти. Госпожа Шалдермозе беше и докладчик за политическия ни доклад, що се отнася до безопасността на потребителските продукти. Този доклад беше изготвен преди 18 месеца. Ако сте прочели работния документ на комисията по пакета, може да видите, че нашата работа тук в рамките на нашата комисия е включена в него и е взета предвид от комисията, което е изключително значение за нас. И мисля, че напълно оправдава всички усилия, които сме положили да работим по този пакет. Това, което ви предлагам, е да пристъпим направо към презентациите. И предпочитам тези две неща да бъдат разгледани заедно, защото сметам, че трябва да работим заедно по тях. След това ще дам възможност на докладчиците да кажат своите коментари. Виждаме докладчиците в сянка са тук. Те работиха много по въпроса с безопасността на потребителските продукти. Господин Болтасари също е тук. Той е докладчик в сянка на безопасността на потребителските продукти. И така, кой колега отговаряше за, за надзора? Да, вие бяхте добре. Така че мисля, че всички сме тук в залата. И така, нека да пристъпим към работа. Мисля, че ще започнем първо с надзора на пазара. И господин Енгълс, не знам дали правилно произнасям вашето име. Вие сте вие сте част от главна дирекция Enterprise, отговаряте за продуктови услуги. Заповядайте. Господин председател, уважаеми членове, от името на главна дирекция Санко и от свое собствено име, много се радвам, че имам възможността да очертая основните въпроси, свързани с безопасността на продуктите и пакета за надзор на пазара този законодателен пакет е доста обемен. Има два основни елемента, които днес ще разгледаме. Предложението за регламент и също така предложението за безопасност за продукти, за регламент за безопасност на потребителските продукти. Защо излезнахме с този пакет? Това е резултат на един дълъг процес. Може би си спомняте лятото на 2009 година и прегледа, който беше направен на общата директива за продуктовата безопасност. Тази директива ви е много позната. След много горещото и заето лято на 2009 започнахме да се консултираме с заинтересованите страни Направихме това в няколко етапа. Ще намерите обобщение и всички резултати следствено обществените консултации, както и всичките им елементи в оценката на въздействието, която е доста обемна, над 200 страници. Можеше да бъде и доста по-дълга, но се опитахме да подходим стегнато по въпроса. Имаше няколко конференции, един семинар – за нуждите на пазара. Също така имаше проучване по отношение на надзора на пазара. Тези неща могат да бъдат намерени на страницата на комисията. Освен това, това, което ни води в океана от законодателни документи, беше една резолюция на парламента от феврари 2011 година, 24 феврари 2011 година, и след това резолюция на Европейския парламент за оказване на страната по происход. Този пакет е една, е, една важна част от а, документите, които са необходими за единния пазар в неговия втори етап. Ние срещахме много подкрепа и много подкрепяме този пакет, защото безопасността на продукта и надзора на пазара са от интерес за всички нас. Това е в интерес на крайния потребител. Също така представлява интерес за економическите оператори и за надзорните органи. Защо? Първо, трябва да имаме предвид и ще видите подробните цифри в приложение 7 на оценка на въздействието. Това има економическа важност, що се отнася до пазара стойността на средствата, които се разхозват за нехранителни продукти, са стотици милиони евро година. В този случай са всъщност над 200 хиляди милиарда на година. И това е един от основните стълбове на вътрешния пазар – Целият пазар на продукти обаче, безопасността на продуктите и надзора на пазара, т.е. правоприлагането са много важни. И се виждат много важни промени при тях, които са очертани и в оценката на въздействието. Първата и много важна промяна е економическата криза. Много често економическата криза води до бюджетни ограничения на ниво държава членка. И сега, правоприлагането, налагането на надзора и на правилата за безопасността се прави от националните власти. И много често тези национални власти, които трябва да проверят съответствието и безопасността на продуктите, се изправят пред ограничен бюджет, по-малко персонал и по-малко средства, с които да свършат своите задачи. Ако разгледаме увеличаващата се стойност на продуктите, които се продават на вътрешния пазар и намаляването на ресурсите, които ги контролират. Разбирате, че това представлява голям проблем за органите, които се занимават с надзор на пазара. Друго много важно нещо, което също ще видите в оценка на въздействието е глобализацията. Това прави нещата още много по-сложни, що се отнася до веригите за доставка, Нещо се произвежда в една държава членка, отива някъде да, да се обработи и след това се продава в трета държава членка или извън Европейския съюз, така че нещата стават много трудни за проследяване от страна на органите, които се занимават с надзор на пазара, стават трудни и за потребителите, и за бизнес операторите. И накрая, вижда се все повече и повече развитие в отношението на потребителите – и практиките за дистрибуция. Преди имахме потребители, които си купуваха продукта на местно ниво. Сега потребителите стават все по- и по-еманципирани, което означава, че те стават все по- и по-активни и практиките за дистрибуция на продуктите трябва да се съобразят с новите нагласи. Имаме електронна търговия, всякакви видове платформи, онлайн платформи за търгуване, които правят нещата още по-трудни по отношение на надзорните органи, за които е трудно да проследят съответствието и безопасността. Що се отнася до прилагането на правилата, нещата стават все по- и по-сложни за органите. Ако разгледаме огромния обем търговия, който се случва във вътрешния пазар – и намаляването на ресурсите, които имат контролните органи, ще видите, че все по- по-малко продукти се проверяват за съответствие на вътрешния пазар и на външните граници. Например, по-малко от 1% от стоките, които се внасят за разпространение на европейския пазар, се проверяват. Въпреки това, органите, които отговарят за надзора на пазара, работят много активно. И това ще го видите и в оценката на въздействието. Там ще прочетете, че поне 15 000 мерки се взимат срещу несъответстващи продукти. Също така много а, уведомления получаваме, че системата RAPEX, която е системата за бързо уведомление в случай на несъответствие и проблем с продукт. И така, нашия пакет се състои от два основни елемента. Ще ви обясня първата част на пакета. Предложението за надзор на пазара и след това ще дам думата на колегата, която да ви обясни повече за безопасността на продуктите. Що се отнася до надзора на, паз... на пазара, ние сме следвали мандата на своите комисари Траяни и Борг. Опитали сме се да спазим техните наистина много изчерпателни мандати. В своето предложение сме се опитали да слеем изискването на предишната обща директива за безопасността на продуктите, регламент 765 от 2008 и други различни законодателни актове на европейско ниво по отношение на надзора на пазара. Не сме прекопирали и преписали буквално текста. Това, което сме се опитали да направим е следното внимателно и слушахме заинтересованите страни. Също така прочетахме внимателно резолюцията на Европейския парламент и сме, опитали, сме се опитали всичко това да отразим в своето предложение. Целите могат да бъдат обобщени последния начин. Първо, това, което искаме да направим е да подобрим трансграничното сътрудничество в Европейския съюз и да създадем възможност за по-засилено международно сътрудничество. Освен това сме се опитали да разработим по- детайлни инструменти за безопасност и съответствие. И сме се опитали да направим една система, която насърчава сътрудничеството по отношение на надзора на пазара в целия Европейски съюз. Основните разпоредби в това предложение, няма да навлизам в излишни подробности, са следните пет. Първо, що се отнася до приложното поле, това, което сме се опитали да направим за хармонизираните продукти и нехармонизираните потребителски продукти, сме се опитали да ги покрием в нашето предложение. Искаме да подчертаем, че хранителни продукти, фуражите и храните за животни не са покрити от нашето предложение, защото има много добър регламент за тях, така наречен регламент за храните и фуражите. В този случай ние сме се опитали да покрием основните нехранителни продукти. Подробно сме разписали какви са правата и задълженията на различните лица, които участват в процеса, т.е. не само надзорните органи, но и бизнес операторите. Защото винаги, когато има изисквания към бизнес операторите трябва да са ясно разписаните. Също така сме се опитали да разпишем и процедурния поток. Какво имам предвид тук? От комисията сме предложили подход стъпка по стъпка за идентификация на риска, що се отнася до надзора на пазара от страна на бизнеса и от страна на надзорните органи. Освен това, що се отнася до бързите известия, бързите уведомления и тяхната връзка с решение на европейско ниво, опитали сме да подходим амбициозно, да разработим по-добре системата RAPEX, така че тя да има много по-широко приложено поле, отколкото имаше преди. И накрая, в предложението се предлага и един формуляр за надзор на пазара, европейски формуляр за надзор на пазара. Идеята е тук да имаме по-включващ подход, т.е. да съберем на едно място работата на европейските надзорни органи, те да си сътрудничат и също така да разработим една система, с която органите за надзор могат да, на... да научат и да се получат от опита на бизнес операторите, що се отнася до надзора на пазара. Цялото предложение е много подробно разработено. Очакваме а, наистина тясно сътрудничество с Европейския парламент а, по този въпрос. И сега за втора част предложението давам думата на колегата. Господин председател, уважаеми членове, аз ще говоря за това, което беше общата директива по безопасност на стоките, сега ще се превърне в регламент относно безопасността на потребителските стоки. В самото название на, инструментите, е, на инструмента изтъкваме, че това се отнася до безопасността. Предложението е за регламент. Първо, за да се спестят разходите по транспониране за държавите членки, но също така преценихме, че нашето съвреме изисква такъв съвременен инструмент. И в сходни области напоследък предлагаме регламенти вместо директиви. Като по този начин гарантираме висока степен на хармонизация, както и влизане в сила едновременно във всички държави членки, за да се предпазим от различия в прилагането на разпоредбите. Колегата Ингелс вече поясни, че от общата директива за безопасност на продуктите сме извадили нези детайлни разпоредби за РАПЕКС и сме ги преместили в другото предложение. Така стигаме до това предложение за този регламент, където се съдържат важни норми за това, че продукти, които не са уредени в други сфери на потребителското законодателство, се уреждат тук. Изтъкваме и посланието за стандартизацията, която има отношение към хармонизиране на потребителските стоки на вътрешния пазар. Решихме също така да предложим и един акт от 87 за стоки, които имитират храни, да се слее тук, в тази материя, тъй като вече няма смисъл това да бъде уредено в ударен акт. Основното послание на акта е за безопасност на продуктите – и това почива на съответните критерии, заложени в регламента. Вече споменах, че с този акт уреждаме безопасността на нехармонизираните потребителски стоки. Решихме да предложим първа глава да се отнася до всички потребителски продукти. И това е важното послание, което взехме от акта за единния пазар, за да укрепим увереността на потребителите, като обхванем всички потребителски стоки, въпреки че за много от тях съществуват специални актове, които уреждат деталите по тяхната хармонизация. Значи глава първа за всички потребителски продукти, а вече втора и трета се отнасят до нехармонизираните продукти. Ако разполагате с текста пред себе си, мога да изтъкна една техническа грешка. А, втора и трета са за нехармонизирани, а не трета и четвърта. така, втора и трета уреждат задълженията на стопанските оператори подобно на начина по което това е направено в секторните актове. От оценката на въздействието разбрахме много ясно желанието на заинтересованите субекти. А именно, желателно да се постигне максимално сближаване на изискванията. Това, което е значение е не толкова съдържанието на задълженията за операторите, а по-скоро да няма различни разпоредби, които да се прилагат за сходни продукти. Например, има различни разпоредби, които уреждат продуктовата идентификация и съдействието, което операторите оказват на а, отговорните органи, например за играчките. Едната група е хармонизирана, другата не. Така че ръководен принцип в нашето предложение е максималното сближаване на изискванията. Тук трябва да изтъкна и още нещо, което проистече от оценката на въздействието. Именно да не залагаме никакви изключения за микропредприятия или малки и средни предприятия. Ясно е, че никой не желая да има отделни вериги за доставки. Едната за безопасни, а другата за продукти, за които няма конкретни изисквания за безопасност или няма данни за тяхната безопасност. И така, вместо да предвиждаме изключение, каквито никой не желая, ние предлагаме да се дадат насоки на малките и средни предприятия за това как най-добре да изпълнят изискванията. В тази част на предложението се съдържат и процедури по стандартите, както вече изтъкнах. От особено значение са стандартите тук за укрепване на вътрешния пазар на тези продукти. Първото послание в първа глава е, че на европейския пазар могат да се пускат само безопасни стоки. Така или иначе в секторното законодателство имаме ясни изисквания за безопасност. Но те трудно се откриват. Затова тук е важно да изпратим това послание към всички потребители, а именно, че от стоките се очаква да бъдат безопасни. В хармонизираните сектори ще се приложи по изключение. Например, когато има риск, който не е хванат от секторния акт, тогава ще имаме специалната разпоредба за преработка на секторното законодателство. Работим с презумцията за безопасност, която се предлага към продукти, които изпълняват секторното законодателство или пък признатите стандарти, съгласно въведените процедури. Или продукти, които изпълняват националното законодателство. Следователно, те са в съответствие с договора. Имаме и отправни критерии. Както знаем, в нехармонизираните области нямаме детайлни изисквания за безопасност на европейско ниво. Ето защо тук се задават отправни критерии. Например, как проектантите разработват определен продукт, който ще се пусне на пазара. Какво трябва да се съобрази, например, особеностите на конкретна потребителска група и дали има достатъчно предупредителни знаци за безопасност на продукта. Говорим и за международни стандарти като отправни критерии. Това е ново за нас. Знаем, че съществуват някои международни стандарти, които са полезни и които вече се ползват в Европа за целите на стандартизацията. Тук използваме думата отправни критерии, бенчмаркс, но те не се ползват в смисъла на признати европейски стандарти тъй като с тях се задават определени критерии за безопасност. Сега преминавам на втора и трета глава. И тук ще говоря за хармонизацията, която постигаме между секторите и задълженията на стопанските оператори. Това е особено важна област и по-конкретно подобряване на продуктовата идентификация и проследяването на продуктите. Това е част от е, надзора на пазара. Знаем, че на пазара присъстват е, страшно много продукти, за които нямаме информация, как се движат по каналите за доставка. Няма адрес, нито координати на производител или вносител. Няма как да установим каква е тяхната държава на происход, когато желаем да подобрим тяхната безопасност. Ето защо предлагаме сходни изисквания, като за хармонизираните сектори. Например, да се впише търговската марка, координати данни за производителя, също ако е възможно информация за самия продукт, номер на партидата и подобни. И, както вече казах, особено държим на държавата на происход. Имаме статистика от системата RAPEX и си даваме сметка, че имаме все повече продукти, които са обозначени с държава на происход, но все пак остава един немалък дял, около 10% от продуктите, които не носят такава информация. Съответно, за нас е много трудно да се обърнем към властите в трета страна и да поискаме информация, каквато е необходима за Европа. Извършихме множество проверки и разбираме, че има много трети страни, в които вече се изискват такива данни за държави на происхода, например Япония, Корея. Това не е нещо ново в международен план. Вече се говори за глобална безопасност на стоките – Правилата са достатъчно ясни за производителите. Те трябва да се справят с това изискване, без то да води до допълнителни разходи за тях. Предлагаме също така тези изисквания да се при... прилагат и за вносителите. Вносителите трябва да гарантират, че производителите са си изпълнили задълженията също и дистрибуторите от своя страна трябва да го проверят. Така обхващаме цялата верига на доставките, като гарантираме проследяване в тази хармонизирана област. Другото важно тук е задължението на стопанските субекти да оказват съдействие на държавните органи в случай, когато има подозрение, че на пазара са пуснати опасни стоки. Фирмите трябва да съдействат така, както се прави в хармонизираните области. Накрая, няколко думи относно техническата документация. Даваме си сметка, че тук не можем да изискваме нивото на подробности, както в хармонизираната област. Затова предлагаме техническа документация и тя съдържа първо описание на продукта, също така анализ на риска и стандартите, които се прилагат. Това, надяваме се, ще повиши осведомеността на вносителите и производителите ще си дадат сметка дали съответният продукт представлява някакъв риск и как може да се смекчи този риск. Така че той да не се реализира. Това е информация, която се подава на държавните органи по надзора. Няма да се спирам в подробности на разпоредбите за стандартизацията. В момента правилата за тази стандартизация са доста сложни и отнемат много време. Тази година влиза в сила нов регламент за стандартизацията, което задава рамката за това предложение. Ние тук не откриваме нищо ново. Опитваме се максимално да се възползваме от съдържанието на регламента за стандартизация с няколко дребни корекции, тъй като тук не говорим за хармонизирани стандарти, за европейски стандарти. Това беше по регламента за безопасност на потребителските стоки. Готови сме да отговорим на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря и на двама ви. Извинявам се, че не представих официално госпожа Дорила, но както чухте, имахме презентация от двамата генерални директори. Сега ще дам председателството на заместничката си за следващия половин час, защото аз имам малко работа така че колежката ще поеме председателството и ще води дискусиите. Госпожа Пиети Кайнен откри дискусията, след това ще чуем господин Шалдемосе. Демосе. и je vais tout de suite donner la а пък аз веднага ще дам думата на съседката си, госпожа Пиети Кайнен. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на комисията за презентацията. Тя беше изключително полезна за разбирането на законодателния пакет. Благодаря ви за това, че сте представили предложения за тези два законодателни акта. Мисля, че това е стъпка в правилната посока, нещо, което изиска и парламента в по-ранния си доклад. Нашата цел е да се засили надзора на пазара. Необходимо е да имаме съвместна европейска рамка в това отношение и наистина правим правилната крачка в тази посока като елиминираме някои дублирания и имаме конкретни законодателни актове, в които са описани конкретните процедури в това отношение. Бих искала да чуя реакцията на комисията, както и реакциите на колегите, по отношение на наличието на конкретни ресурси за надзора на пазара на практика. Административно сътрудничество между различните участници, обучение, да, всичко това е добро, но не съм убедена, че тези стъпки ще ни помогнат да постигнем целите, които сме си поставили. Вие също цитирахте някои а, цифри. Така че искрено се надявам, че ще има и допълнителни стъпки в конкретната процедура по надзор на пазара. Целта е да се подобри надзора и да се вземе предвид факта, че държавите членки не разполагат с достатъчно ресурси в това отношение. Както каза парламента, много е важно комисията да направи оценка на всички продукти, които влизат в европейския пазар. Нуждам се от конкретни ресурси, за да се осигури адекватен контрол. Това е, е слабата страна на предложенията на комисията. Още нещичко. Трябва да помислим как да се е, засили стандартизацията в областта на контрола. На пазара навлизат все повече и повече продукти – и е необходимо те да бъдат обект на щателен контрол, преди да навлязат на пазара. Добре е това, което предлагате във връзка с сътрудничеството между държавите членки. На мен ми се струва, че трябва да имаме и специален орган, по сътрудничеството в тази област. Имахме подобно сътрудничество и в областта на банковия надзор. Съвсем постепенно започна да се въвежда подобен надзор. И сега той е на лице. Струва ми се, че можем да почерпим опит в това отношение и да го приложим към стоките. Може да не прилагаме абсолютно същия подход, но може да се възползваме все пак от този опит. Необходимо е да имаме още по-активно участие на Международния форум и да се засили международното сътрудничество – Струва ми се, че ако може да се насочим към източника на проблематичните продукти, то по този начин бихме могли по най- добър начин да се справим с надзора на пазара. позицията на парламента. И базата данни за с информация за безопасните продукти. Бихме могли да увеличим надзора и в това отношение, като насърчим и по-активното участие. Потребителите трябва да са наясно с техните права, както и с процедурата по обжалване. Сега наистина се вземаме с някои по-щекотливи въпроси. Например, да се подобри проследяемостта на продуктите. Наистина ми се иска много да се разгледат и различните механизми за одит и да се развият адекватни инструменти за надзор на пазара. някои случаи и в някои държави членки има доста ефективни процедури, в които участват и производителите. Опита в това отношение е положителен. Положителен, както от гледна точка на потребителите, така и от гледна точка на производителите. Така че бихме могли да почерпим опит от тези държави членки. Може да го направим, може би не в този регламент, а в някой следващ законодателен акт. Имахме добро сътрудничество с докладчика в областта на безопасността на продуктите, така че разчитам на тяхното мнение, добро мнение и съвет в това отношение. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика в Сянка Кристел. Заповядай. Благодаря. Сега да говоря за надзора на пазара или да направя своето представление за регламента на безопасността на потребителските продукти, както аз искам. Добре, и двете неща ще ги направя. Благодаря за малко се обърках. Първо искам да благодаря на комисията за това предложение, или по-точно за тези две предложения. Наистина с удоволствие виждам, че толкова много елементи от нашия първоначален доклад тук в парламента са отразени в предложението. Това е чудесно. Аз отговарях за доклада в рамките на комисията в парламента през 2009 и също така отговарях за решение 769 от 2010 така че за мен е много радостно това, което правим за вътрешния пазар, че стъпка по стъпка се опитваме да подобрим безопасността на продуктите и създаваме равно поле за всички участници в пазара. Мисля, че е много добре че вече ще имаме тази правна рамка, която създава регламент за безопасността на продуктите, но също така слага и всички изисквания за надзор на пазара в един регламент. Мисля, че това ще помогне на държавите членки, а и на бизнес операторите. Радвам се, че нещата съответстват и на решението, защото това отново създава много ясни отговорности за економическите оператори, много важно е да се каже, че тук не става въпрос само за отговорности на производителите по отношение на безопасността на продукта, но също така и ключовите вносители и дистрибутори. И мисля, че това е много важно да се отбележи. Като цяло аз съм доволна, но разбира се не съм изцяло доволна. Струва ми се, че все още имаме възможност за подобрение и се надявам, че нашата комисия ще се съгласи с мен. Първо, що се отнася до регламента за безопасността на продуктите, трябва да започнем да го наричаме с неговото съкръщение БПП. Жалко е, че тук нямаме предпратка към принципа за предпазливост. Мисля, че това трябва да е част от този регламент. Освен това ми се струва, че ще трябва да имаме дискусия и може би това трябва да влезе и в регламента. Нещо, що се отнася до уязвимите групи, продуктите за деца. Струва ми се, че можем да доразработим и изискванията за безопасни продукти. Да, наистина е добре да имаме едно предположение за безопасност преди пускане на продукта на пазара, но може би тук може да се надгради още, що се отнася до отговорността на производителите да имат безопасността като е заложена още в създаването и дизайна на самия продукт. Струваме се, че тук можем да доразработим нещата. И а, сега остава въпроса за оказване на страната по происход. Вярвам, че това ще доведе до разгорещени дебати. Трябва да намерим един добър баланс. За мене това е най-вече въпрос, свързан с проследяемостта. Това е нещото, което създава една, едно доверие в продукта и че там може да бъде проследен, ако нещо, не дай си Боже, се случи. Можем да говорим за това, стига да е ясно, че тук въпросът най-вече се отнася до проследяемостта. Разбира се, дискусията ще покаже какво мислят колегите. Сега, що се отнася до нехармонизираните продукти, разбира се, нещата са се подобрили с помощта на тази, този регламент за стандартизация, който току-що приехме. Но няма съмнение, чух, че комисията набляга на това, че нямаме система, че имаме система за стандартизация. За да може обаче тази система да работи добре, ни трябва и един друг инструмент. Нещо като база данни за нараняванията на европейско ниво. Тоест, по този начин можем да видим къде определен продукт прави проблеми, нанася ли и по този начин Европейския парламент, комисията ще може да поиска мандат за определени проблеми и определени продукти. Така че, след като толкова много наблягаме на системата за стандартизация, за да може тя да работи добре, ние трябва да направим и нещо за една такава обща европейска мрежа за щети и наранявания. Това може да бъде част от регламента за надзор на пазара, може да влезе и тук. Знам, че комисията работи нещо в, по този въпрос, спомената в оценката за въздействие, но е важно всички тези неща да вървят съвместно. Иначе, ако нямаме необходимите документи, няма как да знаем кога трябва да поискаме мандат за даден продукт. И трябва да кажа още две неща преди да приключа. Първо, може би все още можем да се получим от опита на САЩ и това, което те правят, що се отнася до продуктова безопасност. Както всички знаете, те имат системата за а, изпробване, за тестване от трети страни. Мисля, че и ние трябва да имаме това нещо. Или поне да обсъдим какъв е натрупан опит в САЩ. Важно да се засили трансатлантическия диалог, що се отнася до тези въпроси. И последното нещо, което искам да кажа, аз все още мисля, но това може да е и въпрос свързан с надзора на пазара е а, така наречената маркировка CE. Тази маркировка трябва да бъде на всички продукти, обаче тя води до объркване в а, потребителите. Те смятат, че когато видят тази маркировка, продукта е бил подложен на тестване. Проблемът е, че не само, че тези продукти не се изпращат за тестване, но освен това понякога дори не се контролират. Тоест аз не казвам, че трябва да променим системата за поставяне на маркировка CE, но може би трябва да помислим дали да не слагаме тази маркировка от... Да, да не я слагаме на опаковката на самия продукта, да я слагаме на досието на продукта, защото по този начин се поражда объркване сред потребителите. Сега се опитвам да отворя дискусия по темата. Много ме интересува какво смятате по този въпрос. Дали трябва да продължим напред да работим по този въпрос или не. И така, аз вярвам, че с този пакет, който е много взаимосвързан и много важен, можем да наистина да направим нещо много добро за вътрешния пазар и наистина можем да използваме по-добре, да оползотворим потенциала на единния пазар, защото по този начин ще се създаде по-добър, по-безопасен вътрешен пазар и също така ще дадем по-равни условия за работа на различните компании. И така, благодаря ви за вашите предложения. Очаквам с нетърпение дискусията и сътрудничеството с съдокладчика ми и с колегите. Благодаря ви. Merci Christelle de cette argumentation. Благодаря, Кристел. Само няколко думи, тъй като така и така имам думата. Добре направи, че постави акцента върху а, това, което искаме от маркировката CE. Нека чуем господин Балтазари най-напред. Грация, президенте. Бене, Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на комисията за изложението, което ни представиха и за свършената от тях работа. Мятам, че изборът на регламент като законодателен инструмент е много разумен. По този начин регламентацията на сектора ще се постигне много по-бързо. Също така ще е по-лесно да се прилагат и съответните норми. Това ще допринесе и за уеднаквяване на практиките което е от полза и за стопанските среди. До този момент имаме регламенти, които са в сила. Имаме законодателни актове, които обаче внасят объркване сред тези, които ги прилагат. Разбира се, има и пропуски в регламентацията. Всичко това води и до а, ненужни допълнителни разходи за фирмите. Като цяло търпим негативното въздействие от нарушаване на конкурентоспособността на единия пазар чрез недобрата на регламентация. С това предложение се прави стъпка напред в подобряване на трансграничното сътрудничество. Взаимоотношенията с трети държави са от ключово значение, що се отнася до вноса на стоки и обществените поръчки. Надзора на пазара е не само механизъм за постигане на защита на потребителите, но това е означение въобще за отстояване на закрилата на потребителите и по-доброто взаимодействие между държавните органи. Като цяло ще внесем подобрения в системата RAPEX чрез по-бързи уведомления и по-бърз обмен на подробна информация. Ще се подобрят взаимните връзки чрез един по-синхронизиран обмен. Въвеждат се и по-солидни критерии за оценка на риска на потребителските стоки. Ясно е, че държавите членки имат задължението да въведат свои програми за надзор на пазара по отделни сектори. Това е положително, като хармонизирани мерки и процедурите по надзора се дефинират хронологично. Аз съм благоприятно настроен към предложението, но все пак, както тук се отбеляза, има място за подобрение. Ето защо позволете да направя някои предложения, както и да отправя запитване за допълнителна информация от комисията. Първо, трябва да имаме яснота по тълкуването и прилагането на една такава усъвършенствана система. Не бихме искали фирмите от съответния сектор да трябва да си наемат експерти за прилагането на тези актове. Колкото по-ясна е рамката, толкова повече улесняваме фирмите. Всяко допълнително административно време води до нови разходи за фирмите. От една страна имаме потребността от постигане на безопасност за потребителите, но това трябва да се съобрази с новия подход – подход, който прилагаме както за собственото производство в Европа, така и за вноса. И тази потребност трябва да удовлетворим, без да причиняваме ненужни разходи на фирмите. Нека да помним, че ако искаме този подход да бъде ефикасен, държавните органи трябва да разполагат с работещи системи за контрол – с достатъчно персонал и финансов ресурс. Това е от значение и по-специално за надзора на пазара. Накрая радвам се, че се говори за задължението да се закриля потребителя чрез проследяването на продуктите. Това е фундаментален критерий. Потребителя трябва да знае какво си купува, какво му се предлага и какво е качеството на продукта, как продукта се е озовал на пазара. Това е от значение, ако искаме да ограничим, да пресечем незаконните и несправедливи търговски практики. По отношение на ефикасността на мерките за проследяване, Бих искал да постигнем едно разумно решение за малките и средни фирми. Не казвам, че те следва да бъдат освободени от новото законодателство. Напълно сте прави, като казвате, че не бива да въвеждаме подобни изключения за малките фирми. Но нека не забравяме, че те имат своята специфика и своите специални потребности. Като цяло текстът е много положителен – Разбира се, с някои подобрения ще продължим да работим в този конструктивен дух. Бусой. Сега господин Буси. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа няколко думи по надзора на пазара на продуктите, след което ще отправя няколко въпроса от името на колегата Кройцмант във връзка с безопасността на потребителските продукти. Сега ще мина на английски, ако позволите, госпожо председател. На първо място бих искал да благодаря на Европейската комисия за това, че ни описа основните линии в оценката на въздействието. Сега сме много по-наясно относно намеренията на комисията в двете законодателни, в двата законодателни акта. Надзора на пазара на продукти, много важен. И бих искал да ви напомня, че разпоредбите на директивата за безопасността на продуктите, както и самия надзор на пазара на продукти, беше един от приоритетите, които ние подкрепяме в рамките на нашата комисия. Затова горещо приветствам двата законодателни акта. Както вече казах, първо ще се спра на регламента за надзора на пазара на продукти, по който регламент съм докладчик. Първото голямо предимство на това предложение е, че то ще изясни правилата за економическите оператори, които а, няма да трябва да черпят от няколко законодателни акта, за да установят кои са приложимите правила. Поради тази причина считам, че този регламент взаимства от няколко секторни законодателни акта в областта на надзора на пазара на продукти, както и а, от няколко други законодателни акта във връзка с безопасността на продуктите. Предложението на комисията е разумно и аз подкрепям общия подход в него. Разбира се, трябва да разгледаме по-подробно разпоредбите, за да сме сигурни, че органите за надзор на пазара разполагат с необходимия инструментариум, за да могат да отстранят от европейския пазар опасните продукти. По отношение на контрола на вносните продукти, това е много важен аспект, тъй като статистиките ни показват, че има много опасни продукти, които се внасят от трети държави. Трябва да предотвратим навлизането на пазара на тези продукти на европейско равнище. По този начин ще имаме и ефективна защита на потребителите. По отношение на новите правила за надзор на пазара, нуждаем се от правна сигурност в това отношение и правна яснота, това е необходимо както за потребителите, така и за производителите. Необходимо е всички задължения да бъдат разписани по ясен начин. Необходимо е да имаме и баланс между нуждата от предоставяне на адекватен инструментариум на органите по надзор на пазара, от една страна, а от друга страна е необходимо да избегнем и административното бреме, принцип, който е много важен за нашата група на либералите. По в това отношение считаме, че трябва да се разгледат и задълженията на економическите оператори. Трябва да се уверим, както казах, че законодателният акт не води до допълнително административно бреме. Допълнително административно бреме, което по никакъв начин не подпомага безопасността на продуктите. Бих искал да ви напомня задължението на економическите оператори да предоставят необходимата информация и документация на органите за надзор на пазара на език, който е разбираем за тях т.е. тези органи трябва да имат ефективен достъп до цялата документация. Не ми се струва, че е редно да задължаваме всички економически оператори да превеждат документацията на няколко езика. Като Представителите на Европейската комисия ще ми потвърди дали съм прав. Към момента документите се превеждат на английски, така че не виждам защо да създаваме допълнително административно бреме. За превод на други езици това си има своята цена и най-вече за по-малките производители. За да е по-ефективна системата за надзор на пазара е необходимо да имаме платформа за комуникация между отделните органи и между всички заинтересовани страни. Ето защо приветствам най-вече създаването на форум за надзор на пазара. Приветствам и това, че в него ще участват експерти от индустрията, на производителите и така нататък. Необходимо е а, да а, кажа няколко думи от името на колегата. От негово име ще отправя три въпроса към комисията. От името на господин Кройцман. Въпросите са свързани с оценката на въздействието на безопасността на потребителските продукти. Европейската комисия твърди, че единния пазар в момента е фрагментиран. Най- Основният ни проблем в момента е липсата на анализ. И т.е. липсва надзор на пазара в някои държави членки. Въпросът е как възнамерява Европейската комисия да се справи с този проблем при положение, че няма достатъчно ресурси за надзор на пазара. Възнамерява ли комисията да подкрепи държавите членки, които се нуждат от европейско финансиране, например в рамките на структурните фондове, може да бъде отпуснато подобно финансиране? Втория въпрос се отнася до а, продуктите продавани а, по интернет. Колегата Кройцман счита, че надзора на продуктите, на пазара на продуктите по интернет е ам, все по-важен и по-важен. Тя счита също така, че някои а, домейни в интернет продават опасни продукти, които идват от трети държави. Тези домени трябва да заличат всяко незаконно съобразно съдържание на техните сайтове и информацията трябва да се предостави на органите по надзор на пазара. Защо комисията не е включила никакви специфични правила по отношение на продуктите, които се продават по интернет? Това е втория въпрос. И третия и последен такъв е следния. Разбира се, този въпрос е свързан с происхода на а, продукти, а, които се уреждат по смисъла на регламента. В това отношение се присъединявам към колегата, който говори преди мен. Та, колегата счита, че държавите на происход не винаги полагат е, необходимите усилия относно качеството на продукта и не осигуряват възможност за проследяемост на неговото производство. Разбира се, колежката а, тук ми каза, че проследяемостта е много важна. Да, това е така, но ми се струва, че можем да подкрепим това, което вече комисията предлага в това отношение. Бих искала да попитам комисията защо тя прави това предложение, без да се направи оценка на въздействието от нейно име. И на второ място, как ще оправдае Европейската комисия подобна маркировка, която предлага, при положение, че, поне по мое мнение, това не е достатъчно разгледано в оценката на въздействието. Благодаря ви. С нетърпение очаквам да работя по тези законодателни актове. Както вече казах, докладчик съм по надзора на пазара на продукти, но все пак комисията е свършила чудесна работа. Благодаря, Кристиан. От името на Зелените, Аида. Beide э, Berichte und das macht es eigentlich auch besser, weil dann kann man... Аз съм докладчик в сянка и за двата доклада, което всъщност улеснява работата ми, защото наистина и двата доклада са тясно свързани. След двете представяния оставям с впечатлението, че дебата ще бъде интересен и очаквам с търпение да работя с вас и за това, че ще отбележим Вярвам, че ще отбележим напредък. Искам да благодаря на комисията за това, че най-накрая излезе с тези а, предложения. Парламента отдавна приканва за тяхното създаване. Някои от нашите колеги показаха доста голямо упорство в тази насока. И а, сега благодаря на комисията, че задава правилните въпроси и се опитва да предостави правилните отговори. Искам да подчертая нещо. Не искам да повтарям това, което казаха колегите, но има нещо, което за мен е много важно. Ако видите цифрите, предоставени от комисията, разбирате, че все повече и повече се случва купуване на световно ниво. Също обаче ресурси, ресурсите извинявайте, се ограничават. Държавите членки имат все по- и по-малко, така че по-малко от 1%, много малък процент са продуктите, които се проверяват. Това не е въпрос свързан само с защитата на потребителите, но е свързан и с справедливата конкурентоспособност, по какъв начин хората могат да се конкурират на една нога един с друг – преди известно време говорих с колеги и те казаха, че ставаше въпрос за запалки и те казаха, че тези запалки могат да се продават и в парламента. И разбира се, някои от тези запалки могат да бъдат направени като детски играчки, т.е. дизайна им да бъде такъв. Това е проблем. Става въпрос за достъп до пазара, става въпрос за надзор на пазара, поради тази причина са и необходими профили на риска. Трябва ни база данни с злополуките, с щетите, които са нанесени за това, за което говори и моята колега. Освен това, въз основа на този профил на риска, можем да разгледаме бъдещи стъпки, да можем да насърчим потребителите да направят нещо – Разбира се, надзора на пазара не може да падне изцяло върху плещите на обществените органи. Трябва да намерим някакъв начин, по който да накараме производителите, търговците да извършват своя собствен надзор и наистина сертификати, издавани от трети страни, може би е добър вариант. Имаме области като производството на играчки. Трябва да видим там какво се случва в САЩ те са създали една наистина много добра система и ние трябва да разгледаме тяхното законодателство, особено в областта на детските играчки, за да видим по какъв начин те разглеждат опасните, рисковите продукти. В противовес на колегата, който говори преди мен, вярвам, че принципът за страна на происход е много важен, що се отнася до проследимостта. Това е част от честната конкуренция. Да, наистина има тежест, но е и предимство, що се отнася до а, честна конкуренция, справедливо производство и така нататък. Господин Шелдън говори за нещо, аз искам да задам един въпрос на комисията. Защо комисията не е направила препратка към принципа за предпазливост? Това беше много обсъдено по време на обсъжданията за директивата за детските играчки. Чухме наистина ам, много аргументи против от страна на комисията. В парламента ние сме за и в тези два регламента изведнъж това изчезва. Искам да знам защо комисията е а, заличила в този случай принципа за предпазливост. Да, много добър въпрос. Господин Фокс има думата сега. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Позволете да започна, като първо благодаря на комисията за тяхното изложение и да кажа, че приветствам целите на този пакет, да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да гарантираме, че има трансграничен надзор на пазара. По отношение на предложението за надзор на пазара имам няколко бележки. Подкрепям общия подход, който се лансира с предложението за отстояване на конкретни правила за надзор който се основава на оценка на риска и пропорционалността. Много от елементите на това предложение вече съществуват под различна форма на законодателство в Европейския съюз. В някои случаи се стига до по-широко прилагане, което смятам ще подобри безопасността. Но все пак в предложението има няколко разпореди, по които бих искал повече яснота от комисията. Няколко примера възможността органите за надзор да събират такси. Какво мисли комисията за референти ни лаборатории и после дефиницията за а, продукти, които не са съобразени с изискванията. Важно е да разполагаме с детайли, за да сме сигурни, че действително въвеждаме надзор, който се основава на риска. Аз бих подкрепил един балансиран подход, който а, отчита координираното взаимодействие между а, съответните органи. По отношение на предложението за безопасност на стоките, изпитвам известно безпокойство. GPSD вече се смята за едно от големите, а, едно голямо време на плещите на малките и средни предприятия в Европа. Разбирам, че малките и средни предприятия не могат да бъдат освободени от изискванията за безопасност на потребителски стоки, но се безпокоя, че с новото предложение се утежнява допълнително това бреме за тях. Особено като чувам от комисията, че комисията ще излезе с полезни насоки за тези предприятия как да изпълнят нормите. Аз сериозно се съмнявам, че предприятията гледат на насоките на комисията като на нещо положително. А, напротив, те се страхуват от това, защото той им звучи като нещо, което им се налага. Аз а, бих помислил за следното. Нямаме достатъчно а, факти за полезността от тестването от трети страни. Така ще преместим акцента далеч от безопасността. И тук съм съгласен с колежката, която говори за нуждата от проследяване. Накрая трябва ни и повече яснота за нехармонизираните продукти. Ефекта от тези предложения върху стопанските среди и държавите членки трябва да се оцени подобаващо, за да не се стигне до правна наяснота и е, въвеждане на нови рискове от подвеждане на клиентите на фирмите. Накрая минавам на оценката на въздействието. Аз разбирам, че за комисията е трудно да оцени разходите и ползите от е, такава широко обхватна мярка. Те полагат е, големи усилия, но съм сигурен, че ще има нови разходи за стопанските субекти и те не са били оценени. Най-вече поради разпоредбите за маркиране на происхода и съставането на техническите досиета. Това не е оценено подобаващо. Трябва да се измери чрез показатели. Освен това, трябва да имаме и приблизителни разчети за приложното поле, за да видим къде ще се появят най-големите разходи, те да се измерят спрямо ползите, за да не се стига до създаване на допълнително регулаторно време върху плещите на фирмите. Благодаря, госпожо председател. Мерси, месье Фокс. Благодаря, господин Фокс. Серджо Коферати. Сега, заповядай. Мерси. Благодаря. Има много аспекти от е, тази дискусия, е, които заслужават е, допълнително внимание. И ние трябва да си дадем тази възможност в хода на разискванията. Аз ще се позова на нещо по-общо в контекста на предложението. Комисията, разбира се, има своите основания да излезе с тези предложения. Нямам принципни възражения. Все пак трябва да изтъкна, че безопасността на продуктите обхваща две ключови области. Едната е тази на стандартите. За фирмите не се предвиждат изключения от това защото безопасността следва да се гарантира по презумпция, независимо дали става дума за малки или големи обеми от стоки. Нищо не бива да се изключва от тази система на безопасност. От друга страна, ако помислим за комплексните стандарти които се изискват от фирмите и провеждането на надзора на пазара. Трябва да си дадем сметка за това какво записваме в предложението като изискване за надзор на пазара. Надзор, за който потребителя трябва да знае. Значи трябва ни връзката с продуктите, трябва също така да работим и върху осведомеността на потребителя. Той трябва да знае не просто какво избира, но да знае, че този, който е произвел продукта, си е свършил добре работата. От ключово значение е да се идентифицира происхода на стоката. Имаме такава глава в предложението където се дава такава възможност за потребителя да е осведомен по конкретни аспекти, което ще му помогне в избора на стоки. Все пак трябва да постигнем баланс между отделните аспекти. Трябва да знаем кой е производителя, но в същото време трябва да гарантираме, че чрез информацията, която потребителя има, той е в състояние да направи своя избор. Съответно, търсим баланс между интереса на производителя и този на потребителя. Ето защо е уместно да се помисли за санкции. Санкции, които да се налагат на производителя, когато е необходимо но също така трябва да знаем с каква информация разполага потребителя, когато прави своя избор. Важно е да се търсят и двата аспекта. По мое мнение, аспекта, за който говоря, този, който е в интерес на потребителя, не е достатъчно добре изтъкнат. Това следва да се коригира за да се постигнат желаните резултати, както комисията ги посочва и ние ги споделяме. Благодаря. Андреас. Преди да преминем към техническите въпроси, нека сега да говорим за последното нещо, което трябва да бъде цел на този регламент, а именно да се гарантира, че европейските потребители имат широк избор от разходно ефективни и безопасни продукти. Ето защо аз приветствам този пакет, тъй като той до голяма степен постига набелязаните цели. Вярвам, че много колеги ще се съгласят с мен, така поне изглежда. В крайна сметка, не искаме да постигнем едно бюрократично решение, решение, което ще доведе до безопасни продукти. Освен това искаме да постигнем и някакъв баланс. Мисля, че принципа за предпазливост, който беше споменат от колегата Шелдерот, до известна степен е опасен, защото може да доведе до дисбаланс между безопасни продукти и без... безопасност на пазара. Колегата Руле каза, че трябва да има тясно сътрудничество между националните власти, между митническите власти, ако това е необходимо, за да се гарантира, че вътрешния пазар работи гладко. Мисля, че тук трябва да отбележим повече напредък. Мисля, че държавите членки трябва да отбележат прогрес. Сега има въпрос към Европейската комисия, който искам да задам. 11.3 от а, член 5 става въпрос за задълженията на производителите по отношение на безодуктовата безопасност. Що се отнася до търговците на дребно, ако един продукт не отговаря на законодателството, търговците на дребно трябва да уведомят властите, ако те вярват, че този продукт не е безопасен. Тук са необходими корективни мерки и разбира се, властите трябва да бъдат уведомени. Това, което искам да помоля е комисията да обясни а, тук каква е връзката между 11.3 и 11.5. Не мисля, че хората, които продават продуктите, трябва да ги проверяват това ще доведе до големи проблеми при търговците на дребно, особено тези, които работят с много обеми продукти, с големи обеми. Мисля, че това е реализуемо само тогава, когато може да се идентифицират отделни продукти. Говорил съм с представителите на тази бизнес среди. Ако имате огромен поброй продукти оборот, наистина би било много трудно да се съобразите с изискванията на член 11. Освен това искам да ви попитам и за приложеното поле на член 2.3. Там са включени няколко изключения от приложеното поле. Тези продукти, които не са изрично поменати, явно има добри причини за това, но просто питам защо В този случай, когато имаме за цел хармонизация, особено що се отнася до изискването за безопасност и опазване на здравето, защо имаме този отделен пакет за нехармонизираните продукти. Ще съм много благодарен, ако мога да получа отговор на въпросите си. Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta. Yo escuchando esta благодаря, госпожо председател. Тази сутрин изслушах различните оратори, както и въпросите, които бяха отправени. И така, струва ми се, че трябва да отдадем заслуженето на всички. Аз в качеството ми на европейски депутат Считам, че трябва да направим и връзката с заетостта. Мисля за тези 700 работника, които загубиха живота си в текстилното предприятие, в което работеха в Бангладеш. Това са днешните роби. Тези хора произвеждаха продукти, предназначени за европейския пазар. Текстилни продукти. И как да мислим за безопасността на продуктите, които се продават на нашия пазар, като затваряме очите си за здравето на работниците? Струва ми се, че е много важно да направим тази връзка. Дори трябва да отидем по-далеч от това, което ни каза представителя на генерална дирекция Санко. Той говори говори за предизвикателствата, свързани с глобализацията, както и за предизвикателствата, свързани с международната връзка на дистрибуция на продуктите. Има хора, които работят цял месец за заплата от 30 евро и работят при условия близки до робството. Бихме искали да има достойни условия за работа за всички. Благодаря, Мария, казва председателката, за това, че ни напомни и този аспект. Мисля, че най-вече комисията по заетостта трябва да а, се спре на този момент, но разбира се има връзка с безопасността на продуктите. Ще дам думата на докладчика, както и на представителя на комисията. Нека да чуем комисията най-напред. Uh, thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Имаше много коментари и въпроси, за които благодарим. Ще се опитам да групирам въпросите. групирахме си законодателните предложения, така че сега ще се опитам да групирам и въпросите, за да улесня отговорите. Във връзка с принципа на предпазливост, който отсъства в регламента. Принципа на... Този принцип е универсален. Той е упоменат и в договора. Като такъв той се прилага автоматично. В рамките на предложението за надзор на продуктите на пазара – имаме две, два специфични члена, в които се казва, че комисията, ако желая, може да го приложи. В случай на спешност, например, може да има риск и посредством актове за изпълнение комисията може да предприеме необходимите мерки. Именно по този начин се прилага на практика принципа на предпазливост. Така че считаме, че не е необходимо да имаме специална разпоредба, която да се отнася до този принцип в двете предложения. Този принцип вече е залегнал там. Просто не е упоменат изрично. Някои представители на тази комисия направиха доста дълновидни е, коментари във връзка с ефективността на надзора. Можем само да се съгласим с вас. Доста се харчи в рамките на програмите за потребителите и в програмите за митниците и не може да очакваме чудеса. Опитваме се да помогнем и да подобрим ефективността посредством базите данни, например. Имаме две бази данни, едната от които е RAPEX – по този начин сме много по-ефективни на място. По отношение на електронната търговия. Отговорът на комисията в това отношение е кратък и ясен. Всички продукти на европейския пазар трябва да отговарят на изискванията за безопасност в Европейския съюз, без значение дали те са поръчани по телефон или са поръчани в магазина или по интернет. Всички продукти трябва да отговарят на европейското законодателство. Не бива да има изключения. Регламента за надзора има за цел да изясни именно този момент, защото безопасността на потребителите в Европа е много важен и не може да правим компромис в това отношение. Важното обаче е обема продукти. Лесно е да се ам, контролира един контейнер с даден продукт, защото може да се вземе една представителна извадка от а, този контейнер и резултата ще въжи за а, всички еднакви продукти, които се съдържат там. Но е много по-трудно да се контролират продукти, които са в малка опаковка. Много трудно е всяка опаковка да бъде проверена преди да бъде пусната на европейския пазар. Необходимо е да продължим дискусиите в това отношение. Всъщност вече обсъждаме въпроса от две години с митническите органи. Нещо, което не беше упоменато тук е придружителният документ, наречен многогодишен план, в който са описани 20 незаконодателни действия, които имат за цел да решат именно този проблем. Ако искаме да благодарим на някого, то това са европейските органи за надзор, митническите органи. Те вършат отлична работа и не трябва да ги забравяме. Просто трябва да помогнем на митническите органи, за да може те да се справят със своята задача. И това е идеята на многогодишния план. Да помогнем на тези органи, за да вършат по-добра работа. Сега ще дам думата на колежката, но преди това ще отговоря на казаното във връзка с маркировката CE. Тази маркировка се прави от органите за надзор на базара. По този начин се улеснява надзора. И ако махнете продукта от дадена опаковка, то тогава този продукт не е обект на надзор. И ако трябва да се спрем на всеки един аспект, то тогава органите за надзор ще а, е, трябва да увеличат още повече своята работа. Съгласен съм с госпожа Шао Мозе. А именно, че може би това обърква някои потребители, за това ще имаме и специална компания за повишаване на осведомеността. Имаме и специален вебсайт, който е на разположение на всички официални езици и на него се обяснява какво означава логото CE. Благодаря. Чух няколко пъти думата правна сигурност и наистина точно това се опитваме да защитим сега Правната сигурност е особено важна за малките и средни предприятия. Те не могат да си позволят да прекарат време, да изхъбят време, за да видят кои правила се прилагат за тях. Също така видях, че имаме доста широк консенсус тук, че те не трябва да спазват или да прилагат правилата за безопасност на продуктите, много, много е важно да се разбере кои правила за кои продукти се отказват. Това сме взели като информация от доклада на парламента и също така като резултат от нашата консултация с обществеността, че наистина те трябва в максимална степен да прилагат правилата за безопасност. По този начин, всъщност, производителите не трябва да търсят къде са техните задължения, различни специални правила и така нататък, както е за в момента. Освен това, в, за малките и средни предприятия няма да, прилагаме, да предложим само указания. тези указания няма да бъдат изготвени само от страна на комисията. Напротив, ще работим с малките и средни предприятия, за да включим техните нужди. Нека приключа сега по отношение на тези указания. Ние планираме малките и средни предприятия да участват активно в този форум, за да се постигне взаимно разбиране по това какъв, как точно работи целият пакет, а какво ще идва като информация от пазара и от заинтересованите страни сега, правната разпоредба, с която искаме да улесним живота на малките и средни предприятия, е свързана с изолирани, изолирани обстоятелства. Когато става въпрос за недостатъци на продукта, които не представляват конкретен, конкретна заплаха за общественото здраве, в този случай даваме възможност на малките и средни предприятия да не се отчитат за такива отделни случаи. Това в момента е част от указанията, но сме го вдигнали на едно ниво по-нагоре, като част от законодателното предложение. Следващото нещо, по което искам да говоря, е възможната подкрепа от страна на комисията за надзор на пазара. Много от вас, може би, вече знаят, за кофинансирането, което в момента се предоставя от страна на комисията за надзор на пазара на ниво държава членка за така наречените съвместни действия. В този случай държавите членки имат съвместни приоритети, освен това споделят резултатите. И това се случва не само между партньорските държави, но в цялата мрежа от всички държави. По този начин Те се учат от своя опит и след това научават как най-добре да ангажират заинтересованите страни. Това се финансира от бюджета за потребителите. Знаем, че ние имаме ограничени ресурси. Отчитаме и вашата идея да има повече финансиране, но все пак вие сте органа, който отговаря за бюджета, така че вие контролирате тези неща. И сега остава въпроса за допълнителните разходи. Допълнителните разходи за някои от предложените от нас разпоредби, техническото досие, маркировката на страната по происход. По време на обществените консултации и консултации с другите заинтересовани страни, те наистина те не смятат, че а, разходите идват от отделни разпоредби, а по-скоро идват от това, че трябва да се провери коя е разпоредба за кое се отнася. До известна степен се повтарям, но примерно разпоредбата за страна на происход и нейното включване, това не донася, допринася към разходите, защото когато имаме внос, винаги трябва да се знае откъде идва продукта, това е част от досието. и не би трябвало да има някакви конкретни разходи за компаниите във връзка с това. Освен това, европейските производители могат да изберат коя европейска страна или... Тоест, извинявайте, те могат да а, обозначат своя продукт като изработен в отделна страна членка или изработен в а, Европейския съюз. И така остана въпроса за осведомеността, информираността на потребителите. Това е от изключително значение. Поради тази причина имаме две предложения. Първо, всички тези съобщения за предупреждение и уведомленията ще продължат да се публикуват на сайта на комисията и на сайтовете на отделните органи в държавите членки. Освен това, във форума участват и асоциациите, Организация за защита на потребителите. Те ще ни помогнат да намерим и по-добри начини да информираме потребителите за проблемите, свързани с безопасността, които са от значение. Те също ще могат да консултират държавите членки за това какви действия трябва да бъдат предприяти. Що се отнася до рисковите профили, отново тук можем много да използваме съществуващите бази данни, за които говори моя колега Рапекс и ICSMS, системата за информация и комуникация за надзор на пазара – Сега, що се отнася до възможна база данни, инструмент, с който събираме информация за щети и злополуки, бяхме предупредени от много от нашите международни контакти, включително и нашите колеги от САЩ, че това е много скъпо струваща система, поне по тяхно мнение. Така че това, което искаме да знаем, при да можем по-нататък да обсъдим дали е възможно да създадем такава система, е, бихме искали да разберем каква е- са разходите и какви са ползите от една такава система. Si vous pouvez réduire un petit peu. Si... Мисля, че говорих за всичко. C'est bon? Приключихте ли? Добре. Ще дам накратко думата на двамата докладчици за няколко заключителни думи. Ще напомня графика, след това ще гласуваме. Бих искала да благодаря на всички, които направиха бележки по това предложение. Надявам се да продължим с комисията все в този конструктивен дух на сътрудничество. Кристел? Кристел, благодаря. Аз ще кажа същото. Благодаря за всички коментари. Дебатът бе и интересен. Надявам се да постигнем добър резултат, както за потребителите, така и за фирмите, които работят на вътрешния пазар. И Благодаря съвсем накратко да ви напомня графика. Имаме изслушване на 29 май. Докладите трябва да бъдат внесени за превод на 11 юни. Крайна дата за внасяне на изменения 4 е септември. Разглеждане на измененията на 25 и 26 септември. Разглеждане на компромисните предложения на 14 октомври. И приемане на ниво парламентарна комисия на 17 октомври, евентуално гласуване на пленарно заседание през март 2014. Благодаря на всички. Сега ще отстъпя мястото си на председателя. Uh, um, uh, Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка. Благодаря на колежката за това, че води заседанието до тук. Радвам се, че дискусията е била ползотворна. Ще продължим да работим с комисията по това предложение. Сега имаме само една точка, по която ще гласуваме на това сутрешно заседание. И това е нашата реакция по предложение на комисията относно датата за прилагане на Митническия кодекс. Моля за тишина в залата. Ще се обърна към докладчика, госпожа Лагри, да направи въведение по това предложение, след което ще дам думата на депутатите, ако желаят да се изкажат. Няма да проверяваме присъствието. Знаем, че разполагаме достатъчно колеги. Ще гласуваме електронно. Освен това, сърдечно приветствам Милек Зелински в нашата комисия. Той е от Генерална дирекция Таксут и отговаря за тази област. Разбира се, ако той желая да се изкаже, ще има тази възможност. Но първо ще дам думата на госпожа Лагри. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко ще ви представя краткия доклад, който гласуваме днес и който е резултат от преговорите които се водят в рамките на тристранната среща и преразглеждането на митническия кодекс на Европейския съюз. Знаете, че имахме доста стегнат график, който трябваше да спазваме. Крайната дата е 24 июни 2013. Тогава трябва да влезе в сила модернизирания митнически кодекс. Доста се забави влизането в сила на модернизирания митнически кодекс. В рамките на преговорите на тристранната среща и по-специално на последната ни среща, която се проведе на 23 април, в крайна сметка стигнахме до споразумение, споразумение между трите институции. Имахме добри резултати на това заседание на 23 април, за това бих искала специално да благодаря на председателя за ефективното водене на преговорите. Като се вземат предвид някои административни пречки и затруднения, като се вземат предвид и някои допълнителни задачи, които трябва да бъдат свършени, все пак стигнахме до ефективно компромисно предложение. Това обаче компромисно предложение не би могло да бъде гласувано на пленарно заседание преди 24 юни. Тъй като обаче митнически кодекс трябва да влезе в сила на 24 и юни, а пък не нямаше как да го гласуваме, решихме комисията да направи ново предложение, с което да предложи отлагането на влизането в сила на модернизирания митнически кодекс. Така съвсем спокойно ще може да приключим преработването на митническия кодекс. Днес трябва да гласуваме именно това предложение на комисията вместо 24 юни 2013 година модернизирания митнически кодекс да влезе в сила на 1 ноември 2013 година. По този начин техническите и правните служби ще могат да приключат на спокойствие крайния текст. Ще може да работим спокойно, както в съвета, така и в парламента. Остава ни в рамките на ИМКО да гласуваме на края на месеца целия пакет, за да може той да бъде гласуван на пленарно заседание или преди края на лятото, или на пленарното заседание през септември. Говорим за отлагане на влизането в сила на модернизирания митнически кодекс – Митническия кодекс ще влезе в сила на 1 ноември. Това ни предлага комисията и в това отношение съм изготвила и доклада, по който трябва да гласуваме. Просто отлагаме влизането в сила. Well, And... Много ви благодаря. Благодаря и за вашата работа по досието. И на предходното заседание от ваше име, вашата е, колежка докладва успешно. Сега, има ли коментари? Докладчиците в сянка, господин Зеленски, желаете ли да направите изказване? Заповядайте. Е, Много благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия, и на председателството разбира се и на госпожа Лагрип. Много сме удовлетворени от политическото съгласие, което се постигна в парламента и в съвета за смяната на дата. И така нещата стоят много по-добре. Имаме вече превод на 22 езика. Остават съвсем малко промени. Още веднъж ви благодаря за разбирането. Остава съвсем малко корекции и мисля си, че даже утре колегите ще бъдат готови. Още веднъж ви благодарим. Председателя, нека пристъпим към гласуване. Започваме с гласуването по това единствено предложение. Моля, гласувайте. One moment, okay. Един момент. Разбира се, можем да ви преброим чрез вдигане на ръка. Господин Майер, добре. Той е за. Някой друг, който няма карта. Край на гласуването. Приема се с 27 за, никой против. Убедително мнозинство. Благодаря на всички ви. Мога да потвърдя, че работната група в съвета вече е разгледала досието. Получихме писмо от съвета, с което казват, че те могат да приемат нашето виждане. Ще го подадем на пленарно заседание след две седмици за одобрение. Значи ще, се, ще го получите преди 23 юни и доклада на госпожа Лагрип ще се разгледа на пленарно, може би юли или септември. Още веднъж ви благодаря за работата по това досие. Сега пристъпваме към следващото, което е част от дневния ни ред. Един важен нов проект, по който стартирахме работата си. Стратегията за киберсигурност за едно отворено, безопасно и сигурно киберпространство. Сигурно си спомняте, но преди това ми се иска да изчакаме няколко секунди, докато излязат делегатите, които няма да присъстват на това разискване. Вече проведохме обсъждане на директивата. Разполагаме и с работен документ от комисията както и мнението на върховния представител на Европейския съюз по външната политика. И работим по тази резолюция съвместно с други комисии. Докладчика по директивата ще говори за съвместното съобщение и неговото предложение за резолюция. Ще дам думата на господин Шваб да ни представи проекто предложението. Господин Господин Хацимакакис е докладчик в Сянка, Емстронг е тук и аз самият можем да вземем отношение като екип по докладчици в Сянка. Господин Шваб. Да. Благодаря. Това е досие по киберсигурността. От известно време работим по него. Um, беше прехвърлено на Комисията за вътрешния пазар и много хора се очудиха от това, което се получи. Разбира се, всички ние знаем, че киберсигурността в Европейския съюз трябва да бъде една широка стратегия, така че тя трябва да включва много различни а, заинтересовани лица. Важен е и фокусът върху единния вътрешен пазар. Струва ми се, че именно поради тази причина Комисията за вътрешен пазар е в най-добра позиция не само да работи по потребностите, но и да ангажира други комисии. Сега, като разгледаме графика, който имаме за изработване на тази резолюция, би си искам да благодаря на секретарията, госпожа Конка, госпожа Мартин, за това, че успяха да работят работя толкова бързо и толкова гладко. Мисля, че директивата за киберсигурността, за сигурността на информацията и съобщението за стратегията на Европейския съюз за киберсигурност са много важни елементи за Европейската комисия. Те са важни за потребителите, за градовете, също така за компании, за предприятия и разбира се за държавната администрация. Те трябва да знаят по какъв начин да работят с дигиталното бъдеще самите колеги понякога виждат, че някои серии от кибератаки са по-важни от други, по-страшни. Ето защо трябва да имаме сигурност при трафика на данни. И това не е нещо, кое, на което просто можем да обърнем гръб. В Естония през 2007 година имаше кибератаки в общи линии в цялата страна бяха засегнати както обществени бази данни, така и частни. Това, което се случи през 2011 с изтичане на данни, отново показва, че много потребителски данни могат да бъдат откраднати и а, да се използват. Има сериозен риск. Преди няколко месец един важен германски потребител на отоплителни тела имаше проблем с, с своята база данни и с начина по който се а, управляват а, тези устройства за отопление. Един вид ние можем да ги изключим директно през интернет, ако решим Имаше хакерски атаки и към а, стоковата борса в а, Нью Йорк. Имаше много силен спад на акциите, проблеми с дейността и всичко това е защото ние нямаме една обща стратегия за киберсигурността. Всичко това иллюстрира какво може да се случи в някои страни. Имаме европейски стратегии за безопасността, а, извинявайте, национални стратегии за безопасността. И ми се струва, че сега има на подходящия момент този въпрос да бъде обсъден в цяла Европа и да се разработи една обща европейска стратегия в контекста на вътрешния пазар. Може би бих могъл само да се фокусирам върху няколко от петте основни елемента от резолюцията. Първо, Трябва да видим каква е устойчивостта на кибератаки. В този контекст целта на директивата за сигурността е да гарантира, че информационните услуги и критичната, най-важната инфраструктура са надлежно защитени. Въпросът, разбира се, е върху какво ще се фокусираме. Трябва да разберем наистина, че има цели поредици от а, дигитални оператори, включително Twitter, които не влизат в обхвата на тази директива. Причината за това е, че те са просто общи услуги, които се предлагат по интернет. И така трябва да видим върху кого фокусираме тази директива. Второ, трябва да видим какви са техническите ресурси. Трябва ни висок стандарт за дигитална безопасност за всички сектори, там, където става въпрос за доставчици и разбира се и при потребителите. Само ако имаме общ вътрешен пазар, що се отнася до киберсигурността, можем да извлечем ползи от това. И после остава въпрос с така наречените киберпрестъпления, престъпления в дигитална среда. За тях трябва да разберем, че ако по принцип можем да говорим за обикновени, нормални престъпления, това е едно нещо, а тази нова област е нещо съвсем различно и трябва да се фокусираме повече върху нея. Парламента вече е постигнал съгласуваност по отношение на директивата за киберпрестъпленията с съвета за съжаление, тук имаше проблеми във връзка с спора за Шенген. Това, което обаче е важно, е, че трябва да можем да си сътрудничим по отношение на политиката за защита на киберпространството заедно с НАТО и други организации. Трябва да видим какво може да се подобри, да засилим действията си. Можем да извлечем взаимна полза и по този начин, вярвам, можем да увеличим своята възможност да се защитим срещу киберпрестъпленията. Тази стратегия за киберзащита, която сега преминава в един по-международен контекст, показва, че Европа трябва да разбере, че е напълно интегрирана в международния контекст и ние можем да постигнем успех в тази област само ако работим в тясно сътрудничество със своите партньори. Вече говорихме много с своите колеги от Северна Америка. Имаме една работна група за киберсигурност. Важно е обаче да се направи сравнение между стратегиите на Америка и стратегиите на Европа и се боя, че Извинете, и смятам, че киберсигурността трябва да бъде свързана с други въпроси, по вътрешния пазар, които са част от нашите преговори. Що се отнася до защита на данните, видяхме какви са разликите между стандартите в Европа и САЩ. И последно, не по важност, държавите членки трябва да работят в тясно сътрудничество с всички участващи лица, за да може да имаме една приложима на европейско ниво стратегия за киберсигурност. Мисля, че това е от изключително значение, що се отнася до докладите за единния пазар. Необходима ни е необходимния е ангажимент и участие на всички държави членки и техните органи, за да можем да сме сигурни, че информацията, която се подава от отделните държави членки, ще допринесе полза на Европа като цяло. Очаквам с нетърпение обмена на мнения с колегите по този въпрос и не само в рамките на нашата комисия, и в рамките на други комисии. Както каза колегата, има няколко елемента, които определено биха могли да бъдат подобрени. С това съм съгласен и наистина с задоволство отбелязвам, че други колеги мислят по този въпрос, както мисля и аз. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Знам, че по това работят голям брой комисии. Ние изпратихме писмо, тъй като това предложение обхваща много области и това се изтъква и от върховния представител на Европейския съюз. Нека да чуем коментарите на колегите по това проекто предложение за резолюция, евентуално за изменение. Започваме с колегата. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. На първо място позволете да благодаря на колегата, който е съставил това предложение по своето съдържание. То е отлично. Предложението, с което разполагаме, ще ни помогне да проведем по-затворен обмен на виждания и вероятно ще се направим да предложение за изменение. Моята група със сигурност ще участва в този процес. Ще започна с поредица от бележки, които съм си набелязал. Първото, за което ще говоря, е крайния резултат, към който се стремим. Предвид на факта, че с този инструмент се стремим към подобряване, повишаване на увереността на потребителите на интернет. Трябва да се търси баланс между безопасността и сигурността. От една страна и от друга страна свободното упражняване на правата. Това е нещо, което вече е добре установено като принцип. Трябва да го устояваме и в това предложение, ако желаем да спечелим на наша страна и европейските граждани. По-нататък трябва да си даваме сметка, че ще са необходими инвестиции в научно-развойна дейност за постигане на резултати в борбата с киберпрестъпността. Размишлявайки върху необходимите инвестиции, трябва да си даваме сметка и за положението на Европа в момента. В този смисъл трябва добре да се съпоставят разходите спрямо ползите. Накрая, С това предложение смятам, че трябва да се насочим и върху проблема за достъпността на интернет страниците на публичните органи. Трябва да помислим за средствата, с които разполагаме, за да гарантираме че не създаваме нови пречки пред достъпа за гражданите. Накрая, говоря от името на моята група. Тя участва в този дебат, а също и предвид на предходни изменения, които сме предлагали. Ние ще се постараем да се постигне широко съгласие за да излезем с едно възможно най-добро предложение. За да гарантираме, че държавите членки, а също и частния сектор, могат спокойно да приемат нашето предложение. Крайна сметка ни отстояваме интересите на нашите граждани по отношение защитата от киберпрестъпления. Трябва да сме сигурни, че нашата борба е ефикасна. Йорго, Кацимакаки, заповядайте. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Бях наистина впечатлен от е, доклада на господин Швабе. Докладът е изключително пълен и се спира на всички проблеми, които разглеждаме в рамките на нашата парламентарна комисия. Например, проблема свързан с марките. Спомням си, че в ИТРЕ обсъждахме въпроса и тогава се спряхме най-вече на този проблем в контекста на европейската Агенция за мрежова и информационна сигурност. В Страсбург също обсъждахме този въпрос. Това е много типично, но е малко странно, че в доклада не виждаме никакво позоваване на ЕНИСА, Европейската агенция. Тази Европейска агенция трябва да координира всички дейности, свързани с борбата с киберпрестъпността. И е малко странно, че тази Европейска агенция не е цитирана в доклада крайна сметка дейността на тази агенция не води винаги до а, резултат и именно това споменахме и в Страсбург миналата седмица. Не се използва достатъчно потенциала на тази агенция. Агенция обслужва интереса на някои големи държави, които разполагат с ресурси. Франция, Нидерландия, и Обединеното кралство, както и Германия. Но има и други държави членки, които не разполагат с толкова ресурси и имат затруднения в това отношение, като например Словакия и Литва. Затова трябва да използваме изцяло потенциала на ЕНИСА претърпяхме провал, тъй като тя не помогна на по-малките държави членки. Господин председател, преди само месец аз лично бях жертва на кибератака. Типична кибератака. Банката ми е прехвърлила 5000 евро от моята сметка в Германия към сметка в Нидерландия. Как е станал възможно това? Имейлът ми е бил обект на атака. Оттам са взети моите данни и е поискано от моята банка в Германия да се направи трансфер на сметка в Нидерландия. Част от парите след това са отишли и в Норвегия. Полицията е поискала да предприеме действия, но тя не е имала правомощия в това отношение. Та за това ми се струва, че е редно в държавите членки да се даде възможност на полицейските органи да прибягват към хакери за добри цели. Те трябва да имат тази възможност за да може да се борят с киберпрестъпността. Ако нямаме единна европейска стратегия в това отношение, няма как да се справим и с проблема. Това е първото нещо, което исках да кажа. На второ място, трябва да спрем да сравняваме финландците, британците, германците, добрите. Е добрите ученици и лошите ученици. Не, не трябва да постъпваме по този начин трябва да направи малко повече в областта на наказателното право. Нека в Европа да използваме наказателното право, за да може да се справим с този проблем. Струва ми се, че неизбежно да прибегнем към наказателно-правните мерки, защото а, посредством тези санкции и а, прибягването до хакери ще може да се справим. А, Откраднаха ми 5000 евро. Вината е на банката. Банката е направила трансфер, който не съм изискал аз. И много често и в ежедневието се прибягва до подобни. Good. Thank you for um, adding those important points. Uh, Christian Engstrom. thank you. Като цяло, съобщението, публикацията е добра и това, което чухме от докладчика, също е добре. В съобщението се говори за устойчивост, но няма никакви мерки, които са свързани с това. Може би тук нещата трябва да са балансирани, защото наистина много е хубаво, много е модно да говорим за киберпрестъпления и устойчивост, но в повечето случаи когато имаме проблем с неработенето на интернет, нещата са свързани с технически проблем. Така че, може би, комисията може малко повече да се фокусира и върху това. А сега, що се отнася до киберпрестъпленията, не знам какво точно казахте, като имахте предвид, какво точно имахте предвид, като казахте, че полицията трябва да използва същите методи те по принцип използват същите методи, с които се борят с престъпленията и измамите като цяло. Но не искам а, полицията да прави хакерски атаки срещу други хора. Ако това е което имате да преди, това е нещо, което аз съм силно против. Като цяло смятам, а, че имаме законодателната база, която ни трябва. Просто полицайите трябва да си свършат както трябва работата. Сега, що се отнася до защитата, искам да говоря за две неща. Първо, трудно е да се говори за защитата малко, до известна степен, защото, както знаете, Европа е различна от другите страни по цял свят, така че теоретично всъщност, всъщност, извинявайте, ние сме в мирни взаимоотношения с всички останали държави и всъщност е трудно да си говорим за защита тогава, когато имаме мирни партньори. Основният проблем, който аз виждам е свързан с услугите за плащания. Електронните плащания стават все по-важни в европейската економика. На практика, транснационалните системи за плащания, PayPal и други подобни, всички те се контролират от неевропейско правителство. Това на практика означава, че ако имаме напрежение през Атлантическия океан, те могат лесно да си набележат съответни определени сектори, върху които да окажат натиски. Това, защото нещата са свързани най-вече с системите за плащане, трансграничните системи за плащане, и като цяло основните а, такива системи са продукт на неевропейски страни. Поради тази причина Европейския съюз няма контрол върху тях. Когато става въпрос за а, софтуер с затворен а, код, тогава няма какво да се направи. Ние като европейци обаче или нашите европейски правителства не могат въобще да знаят, че няма някаква задна вратичка в тези системи. Знаем, че винаги има възможност дистанционно да се закрият акаунти, ако, например, не е платена таксата или нещо такова. Тези неща се използват, се използват и в случая, в който си говорим за защита. И така отново, това, което ме притеснява е доставчиците на платежни услуги не са в Европейския съюз и този а, софтуер с затворен код също не произлиза от Европейския съюз. Това е всичко, което исках да добавя. Като цяло обаче съм съгласен с повечето неща, които казаха колегите. Uh, good. Well, just perhaps a few comments from me wearing my hat. Може би няколко коментари от мен като докладчик в Сянка. Първо, искам да похваля наистина колегите за това, че работа върви много бързо. И ясно е, че ни трябват експертни включвания от други комисии, защото това съобщение е много важно, то засяга много области и трябва да видим до каква степен стига в различните области на общ... от обществен интерес. Защото не засяга само държавите членки, но се налага да имаме по-засилено международно сътрудничество с НАТО и други партньори. Ето защо е важно да подчертам колко е важен този въпрос. Мисля, че в документа има няколко наистина полезни предложения. Едно от тях е свързано с ЕНИСА, Европейската агенция за мониторинг. Мисля, че през 2004 започна работата. Комисията беше много по-амбициозна на този етап. Те искаха много повече директно включване на агенцията в създаването на политика, не толкова контролни функции. Нещата малко се промениха. Сега трябва да имаме нови механизми за сътрудничество, новия център за киберсигурност, трябва да видим по какъв начин нещата работят там и как се връзват с другите аспекти. И сега, след като говорих общо, ми се струва, че ние конкретно трябва да се фокусираме най-вече върху въпросите, които са от особен интерес за нас. Струва ми се, че е много важно че в съобщението са описани основните неща, свързани с единния пазар и сигурността. Моето предложение е това малко повече да се засили, колко ние приветстваме тази инициатива. Също така, въпросът за стандартите, който също е наша отговорност, е добре разписан. Важно е да имаме общи стандарти и комисията трябва да използва своите прерогативи за създаване на допълнителни стандарти. Всички тези неща са от изключително значение. Разбира се, стандартите тук са двойно острия, защото от една страна, ако има общи стандарти, тези, които искат да изберат стандартите, може би няма да имат прозрачен достъп до тях. Тоест, ние не трябва да бъдем прекалено предписателни, а трябва да гарантираме, че всички участващи лица, всички, които се занимават с онлайн дейности, имат максимално актуализирани инструменти за киберзащитеност и също така са достатъчно информирани как да го направят това. Знаем, че има много обмен на информация, но но всичко това е важно. Забелязах, че има и препратка към управлението на интернета, домен имената и така нататък. Има един форум за интернет управление на световно ниво и мисля, че е важно да имаме препратка за това какво може да се направи по отношение на проследяване на използването на домейни имена, тяхната регистрация и така нататък. И това са просто няколко наброски, няколко идеи от моя страна във връзка с нашата резолюция. Има ли някой друг а, член, който би искал да се изкаже, освен докладчиците в сянка? Добре, в такъв случай искам да приветствам представителя на комисията. Освен това имаме а, госпожа Турма Кларк сред нас, която е от външна служба. Мисля, че с удоволствие ще чуем и нейното мнение по въпроса. Не знам кой от двама ви ще предпочете да започне. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на Андрея Шлап за полезния материал, предложение за резолюции, с което се показва, че парламента, вашата комисия и комисията, Европейската комисия са в единомислие. Вие добре изтъквате целите на нашето съобщение. Няма да коментирам по тях. Ще направя няколко кратки бележки по някои други аспекти. Важното тук е, че няма дихотомия между сигурността и защитата на основните права и най-вече правото на личен живот. В стратегията се ориентираме към едно от ключовите послания на Обама, а иначе Киберсигурността е предпоставка за гарантиране спазването на фундаменталните права и правото на личен живот. Не можем да имаме сигурност без личен живот. Не можем да имаме личен живот без сигурност. Не можем да имаме свобода на словото, ако човек не може да разчита на една сигурна и безопасна среда за излъчване на съобщения. И така, чрез тази стратегия и съответно директивата ще постигнем тази роля. Чрез ЕНИСА ще се въведе механизъм за сътрудничество. С това ще обхванем всички органи, които са отговорни в тази област, заедно с Европейската комисия за да се е, подпомогне обмена на добри практики и да съдействаме на държавите членки, които изостават до сега, за да се въведе необходимия потенциал и да се постигне равнопоставеност в това сътрудничество. Другото важно тук. Това е един момент от е, предложението. Девета точка. Изискванията за сигурността и за отчитането няма да се прилагат за всички интернет доставчици, само за тези, които имат ключова роля. Тези, които имат ключова роля в реализирането на интернет средата. Така или иначе, големите компании попадат в приложното поле. Още веднъж ви благодаря за тази възможност. Председателя, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за вашето проекто предложение, с което подчертавате и международните аспекти. Външната служба, разбира се, работи по тази материя и тя е от глобално естество. Не можем да се предпазим от всички заплахи, които проистичат от различни части на света. Не можем да изградим тук една, един, една киберкрепост и да сме абсолютно защитени. Кибератаките се превръщат във все по-сериозен въпрос за Европейската комисия. И затова вече мислим как да подпомогнем укрепването на капацитета в трети държави за борба с киберпрестъпността, да се подобрят техните възможности за предпазване от парализиращия ефект на такива киберпосегателства. Затова външната служба дава голямо значение на тези аспекти. Като естонски гражданин, позволете да коментирам накратко това, което се случи в Естония през 2007. Има много митове, които се дискутират по повод на тези събития, като че ли гражданството не е напълно наясно какво се случи. Всъщност, тогава Естония стана цел на една голяма политическа кампания с недоволство на улицата. А, проблемът беше преместването на един стар съветски паметник от центъра в а, едно старо гробище. Така че тук беше намесена и пропаганда. получиха тези, тези кибератаки като част от политическата кампания и кибератаките продължиха три седмици. Но предварително имахме а, информация, че това ще се случи и бяхме неподготвени. Нямахме възможност да смекчим атаката. Работихме чрез а, публично частна мрежа, която изградихме преди атаката Опитахме се да постигнем взаимодействие между публичния и частния сектор. Телекомите участваха в тази мрежа и заедно с националния екип за реакция при аварийни ситуации. Все пак успяхме да смекчим ефекта от тази атака. Това бяха атаки, които засегнаха и международния обмен. Реакцията беше на местно равнище и тук трябва да помним, че при киберпространството трябва да се повишава устойчивостта на определена държава, но всичко трябва да проистича от местното равнище с пълноправно участие на частния сектор – 90% от атаките проистичат от е, частни субекти. Държавата трябва да насърчава едно такова сътрудничество с частни фирми. Това е от ключово значение публично-частното партньорство. Благодаря ви. Председателят, много ви благодаря за този практически пример. Интересно е, че сте се занимавали с това. Аз съм слушал презентации по темата, можем да извлечем множество полки от вашия опит. Още веднъж ви благодаря, че изтъкнахте тези моменти. Господин Шваб, желаете ли да направите коментари в заключение? Е, благодаря, господин председател. Наистина трябва да разграничаваме няколко неща. Имаме съобщение на комисията от една страна и резолюция от друга. И съвсем отделно имаме и предложение за директива. Днес обект на резолюцията беше съобщението на комисията. По графика, който ме помолихте да представя, ще имаме краен срок за измененията 7 май. Не 27. Измененията ще бъдат обсъдени на 18 юни и ще имате допълнителен срок за представяне на допълнителни изменения. Наказаното от господин Хамон бих искал да отговоря, че са отчетени всички сектори и основните свободи. Разбира се, че ги имаме предвид. По никакъв начин не трябва да се стига до създаване на повече административна тежест. С нетърпение очаквам предложенията за изменения, които ще допринесат за подобряване на законодателния акт. Чух също така, че Ниса не е била спомената в доклада. Да, наистина това е така. Имахме няколко думи във връзка с устойчивостта. Комисията също се спря на този момент. Аз също съм на мнение, че трябва в директивата да залегнат и различните критерии. Идеята е да изпратим ясно политическо послание. Наистина, въпросът е доста широко обхватен и засяга много политически сфери. Итре и Либе също трябва да се произнесат. Либе вече имаше предварителна дискусия. Тя се проведе вчера и наистина се надявам, че ще имаме ползотворна дискусия като цяло. Благодаря, казва председателят. За другите комисии имаме същия крайен срок. И така. Преминаваме нататък последната точка от дневния ред. Ще продължим дискусията по директивата във връзка с достъпността на вебсайтовете на органите от обществения сектор. Господин Макакис, Чаци Маркакис е нашия докладчик. Както и господин Шверцковски. Господин Билен също ще направи няколко коментара. Имаме и колеги от комисията. Не съм сигурен кой точно искаше да вземе думата. Ще видим малко по-късно господин Яховилис. Така ли? Добре. И така продължаваме нататък. Господин Хаци Маркакис може да започне във връзка с представенето на оценката на въздействието, което ни беше направено на 21 март. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате тази възможност. Преди две седмици изложих накратко моята гледна точка, така че сега съвсем накратко ще изложа отново моята позиция. Става въпрос за заличаването на пречките в краткосрочен план на много хора, но най-вече на хората с увреждания. Мисля, че това засяга всички ни, защото някой ден и ние ще остареем. Много информация е на разположение на вебсайтовете, а сега включително и на мобилните устройства. Целият подход, който използваме в живота ни се промени. Той е различен от за различните поколения. Публичните услуги все по-често се използват по интернет. Живеем в дигитална ера. И а, често се считаме за пионери в това отношение. Но като вземете предвид неограничения достъп до интернет, ще видите, че ние всъщност сме много изостанали в сравнение с САЩ. Разбира се, това не е въжи в еднаква степен за всички държави членки. Някои държави членки са наравно с САЩ, но ако вземем предвид целия Европейски съюз като цяло, то тогава сме изостанали. Просто не вървим в крачка с САЩ. Имахме един законодателен пакет през 2000-та година, но от тогава нищо не се е променило. 15% от европейските граждани – са с увреждания. И те не могат да имат достъп до вебсайтовете. Ако хората са незрящи, например, те не могат да имат такъв достъп. Дигитална пречка имаме в този случай. А при хората с физически увреждания пък трябва да се вземат предвид друг вид публични услуги. Упоменах това и на 25 април. Тогава имаше и а, демонстрация в парламентарната комисия, чиято цел беше да се покаже до каква степен е трудно за незрящите да превъзмогнат тази а, бариера. Господин Гацо се опита да се възползва от интернет. Но когато човек е с увреждане, много трудно може да се възползва. Струва ми се, че това, което се случи на 25 април, беше добро, защото по този начин стана ясно колко е трудно за хората с увреждания да получат достъп до публични услуги по интернет. Днес с iPhone разполагаме с едно чудесно устройство, което може да ни позволи да постигнем определен стандарт. Но не трябва да забравяме, че достъпа до информацията е основно право. И това право е за всички. Ето защо трябва да се съсредоточим върху понятието за достъп. Достъп е основно право. Бихме могли да използваме като правно основание разпоредбата за вътрешния пазар. Обеден съм, че този законодателен акт, дори и да изглежда странно, е много важен за хората. Съгласен съм с комисията. Член 114 е правилното правно основание. Можехме да имаме правно основание, свързано и с антидискриминацията. Това би било оправдано но в рамките на свободния достъп до уебсайтовете не е зле да се възползваме от правното основание за единния пазар. По този начин ще може да постигнем по-бързо добри резултати. Знам, че някои са скептични в това отношение – Но не трябва да забравяме, че единния пазар включва економически и финансови аспекти. Потенциала за растеж, например. Когато тези вебсайтове на органите на обществения сектор станат достъпни, това ще се отрази на всички – на хората с увреждания, но включително и на младите хора, които са без работа. Ще постигнем економия от мащаба. Ще се насърчи използването на дигиталните устройства, но най-вече ще се повиши доверието в пазара. Необходимо е да имаме доверие в пазара и именно подобно доверие ще предоставим чрез този законодателен акт. Много държави членки вече са приели законодателство в това отношение. Те са въвели някои стандарти. Като някои държави членки са по-напред от други. Затова се нуждаем от хармонизация на европейско равнище. Позволете ми да се спра на пет съществени елемента, които засягам в доклада си. Първо, обхвата – В приложението на директивата комисията е изброила някои услуги. Аз говорих с комисията и се опитах да разбера защо комисията е включила само 12 услуги. Водихме няколко дискусии с заинтересованите страни, поговорих и с колеги от парламентарната комисия. И останах с впечатлението, че гражданите и заинтересованите страни не винаги получават максимално добри услуги, като тези, които са включени в приложението на директивата. Ако вземем за пример брачно свидетелство, подобно брачно свидетелство може да се вземе безпроблемно – защо обаче може да получим брачно свидетелство, но не и е, свидетелство за развод посредством тези уебсайтове? Наистина трябва да се вгледаме в е, действителността. Е, виждам председателя, че се смее, е, но много от нас са се женили повече от веднъж. Някои от нас са се женили три пъти – но да кажем, че това се, сключва, се случва сравнително рядко. Но е странно да може да се получи брачно свидетелство, но не и свидетелство за развод посредством уебсайта. Комисията заяви, че иска да има конкретни 12 услуги, които от своя страна ще повлекат след себе си и други. Но на мен ми се струва, че трябва да помислим за една по-обща разпоредба, която да включва най-съществените услуги. Услуги от общ интерес. Посредством тези уебсайтове трябва да се предоставят основните публични услуги. Услуги от общ интерес. Какво означава това? Това означава, че единствено публичните органи могат да предоставят този тип услуги. Тук оперираме с област, която може да е доста трудна за някои от нас. Но ако може да се получи брачно свидетелство, ако се говори за брачно свидетелство, няма проблем, но не може да се поиска и сметката за тока по същия начин. Затова трябва да бъдат внесени някои корекции. Именно за това говоря и за услуги от обществени интереси. Това понятие трябва да фигурира в директивата и това опоменавам в доклада си. Транспорта, събирането на отпадъците, управлението на водите, болничните услуги, всички те също трябва да бъдат включени в списъка. Може да кажете, че от 2014 година ще имаме списък с 12 услуги. Между другото и графика ви е доста амбициозен, но е, до 2020 година може постепенно да въведем и някои допълнителни услуги, като по този начин ще включим всички услуги от обществен интерес. С удоволствие бих възприел предложението направено ми от колегите, а именно всички тези вебсайтове трябва да бъдат финансирани с европейски средства и а, трябва да се осигури достъп на хората с увреждания до тях. Относно определенията. Има някои определения, които са важни, но те не са добре изготвени. Например, определението за безпрепятствен достъп. Струва ми се, че в това отношение трябва да имаме по-голяма яснота. Трябва да имаме неограничен достъп до уебсайта. Като трябва допълнително да преработим това определение. Друго проблемно определение – е това свързано с вебсайтовете. Необходимо е приложното поле да бъде формулирано по такъв начин, че да включи друг тип вебсайтове. Относно достъпа от мобилни устройства. Необходимо е и в това отношение да се внесе яснота в определението. Тези услуги не са на разположение само от компютрите, но също така и от смарт телефоните, например. Трябва да се уверим, че услугите ще бъдат достъпни и от мобилни устройства. В член 3 се говори за релевантните мерки по осигуряване на достъп до тези уебсайтове. И осигуряването на стандарта 2.0. В това отношение също се нуждаем от по-голяма яснота. Струва ми се, че е необходимо в директивата да се повиши съв... оперативната съвместимост между различните софтуери. Но вместо да казваме да се улесни това Тейт, предпочитам термина enabling – На четвърто място. Надзора и докладването. В това отношение ще бъда кратък. Асоциациите на заинтересованите страни в държавите членки са различни. В някои държави членки има асоциации на хората с увреждания, а в други не. Държавите членки трябва да са свободни сами да определят кои да бъдат тези асоциации, които да привеждат в изпълнение директивата. Но ми се струва, че е възможно представители на тези асоциации, както и представители на държавите членки, да участват в заседания и на комисията представители на асоциациите на държавите членки могат да се срещат с Европейската комисия всяка година, например. Разбира се, това не трябва да води до увеличаване на административното бреме. Напротив, трябва да намалим бюрокрацията, но трябва да имаме и добро представяне на тези асоциации. На пето място, по въпроса за делегираните актове. В член 5 се предвиждат делегирани актове относно хармонизираните стандарти. Към момента не разполагаме с хармонизирани стандарти на европейско равнище. За в бъдеще създаването на тези стандарти ще бъде уреждано посредством делегираните актове. В член 3 отново се говори за делегирани актове и там се казва, че изискването за достъпа е основание за делегираните актове. И комисията иска правомощия в случаите, в които има някакъв научен и технически прогрес, комисията иска мандат да може да внесе изменения посредством делегирани актове. На мен ми се иска да обясните какви са основанията за подобни делегирани актове. Предлагам преди да изготвим доклада, преди заседанието следващата седмица, да се видим с докладчиците в Сянка. Сега ще очаквам коментарите ви. Благодаря за общия преглед, който ни казахте и за стратегията, която ни представихте. Нека чуем сега останалите докладчици в сянка. Струва ми се, че аз и докладчика четем един и същи текст, което наистина много улесни нашата работа. Почти всички неща, за които той говори, се споделям и аз. Що се отнася до комисията първо, предложението, което в момента се обсъжда, най-хубавото за него е, че то вече се обсъжда. От толкова много години се опитваме да повдигнем този въпрос и не много се случи, що се отнася до хармонизиране на националните законодателства. Въпросът обаче е, че този път искаме да променим нещата. Едно предложение е добра отправна точка, но ако искаме да променим нещата, трябва да си поставяме по-амбициозни цели. Що се отнася до основата в договора, най-важното е, че изпращаме едно единно съобщение от нашата комисия и то е свързано не само с дискриминацията, но и с потенциала на вътрешния пазар. По време на кризи трябва да разгледаме потенциала и на двете. И трябва да разгледаме тези ниши, които можем и които трябва да експлуатираме. Не става въпрос само за хората с увреждания, става въпрос и за по-възрастните граждани и така нататък и така нататък. Съобщението и посланието е, че това е положение, от което печелят всички. Не става въпрос само за благотворителна дейност, а всъщност става въпрос за една възможност за растеж. От нея ще спечелят всички, както сме казвали много години – Уебсайтовете на политици са по-лесни за намиране, те са лесни и ефтини за поддържане и това е посланието, което трябва да отправим и което трябва да бъде видяно навън. Мисля, че за момента не говорим достатъчно много по този въпрос. В тази връзка ми се струва, че комисията върши много добра работа, но, както казах, трябва да бъдем по-амбициозни и тук споделям повечето от нещата, които каза колегата докладчик. Що се отнася до приложното поле, до определенията, най-важното нещо е, че това предложение изглежда устаряло заради приложенията и поради факта, че в момента не отразява в съдържанието си приложенията за мобилни устройства. Аз разбирам до известна степен защо комисията е свършила по този начин работата си, но все пак нашата роля е да натиснем нещата в посока на включване на определение на мобилните устройства. Това не е толкова трудно. Знаеме каква е историята, свързана с отправните репери, но решението не е винаги да се придържаме към безопасния вариант, защото по този начин ще се създадат фалшиви надежди. Съгласен съм с докладчика, че тук ще се отнася до дейности трябва да бъдат обхванати и всички обществени органи в Великобритания. По принцип всичките такива публични органи влизат в определението. Сега остава въпрос с обществените поръчки. Това се е много добре в САЩ. Ето така iPhone успяха да постигнат своята водеща позиция. Проблема с определението на съдържание на вебсайт също е до известна степен тесен. Може да имаме достъпен вебсайт, но след това имаме документи и формуляри, които всъщност не могат да бъдат попълнени и по този начин цялата цялата цел се опоручава. Например, има необходимост да се регистрирате, за да работите с него. Наистина има случаи, в които това е разумно, но в някои случаи човек просто се натъква на трудности, които правят използването на този вебсайт невъзможно от хора с увреждане или от по-възрастни граждани. Има вебсайтове, които понякога не са достъпни, така че мисля, че трябва да работим по определенията, за да разширим приложното поле и за да можем да постигнем целта, която е една драматична промяна в държавите членки. И преди съм го обсъждал, но сега ще спомена отново въпроса за стандартите. Трябва да целим стандарти, които са безплатни. Тук се вижда очевидния проблем. И последният въпрос е свързан с изпълнението и правоприлагането. Знаете, че при пазара, тогава, когато няма принудително налагане, нещата са замрели или а, отнемат години за да бъдат изпълнени, така че тук мисля, че трябва да бъдем по-амбициозни при предоставянето на решения, които ще направят този законодателен акт по-бързо приложим. Но то е да изпратим едно много ясно послание. Не става въпрос само за дискриминация, става въпрос за потенциал на вътрешния пазар, за растеж, за ситуация, от която ние всички печелим и ако наистина искаме да направим промяна, трябва да използваме работата на комисията, за която аз поздравявам комисията, и да се опитаме възоснова на нея да постигнем истинска промяна. Благодаря ви. Благодаря да видим кой е следващ. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Времето напредва. Бяха изтъкнати много неща и аз съм съгласен с тях. За това ще бъда кратък. Първо, трябва добре да огледаме приложното поле. И не бива да прекрачваме а, границите на това, което е очертано в а, приложението. Приложението почива на проучване от 2001, действително много събития се случиха междувременно и те трябва да бъдат отчетени. Що се отнасят до изискванията, по тях бяха направени изказвания и аз съм съгласен с казаното. И по-нататък, във връзка с определенията, смятам, че трябва да ги разширим. Всеки път, когато изработваме законодателен акт, трябва да мислим за неговото практическо прилагане, включително сроковете за транспониране в националните системи. Трябва да се обмислят внимателно. Съгласен съм, че тук трябва да сме амбициозни, евентуално една или две години като срок срок, който ще ни позволи истинска реализация на а, този законодателен акт. Чрез тази директива следва да насърчаваме и хармоничното взаимодействие в Европа в работата по достъпността на тези сайтове. Трябва да се пазим от стълкновение между тези два законодателни акта и да не забравяме, че Европа разполага със своята програма за цифровизация. Много от аспектите са обхванати именно в тази програма. Като цяло съм съгласен с казаното по повод на мобилните устройства. И ако правим поглед напред бъдещето, действително с директивата трябва да действаме амбициозно, защото технологиите се променят с невероятна скорост, с ускорени темпове, се провеждат научни разработки, които се внедряват в практиката. Затова не бива да допускаме тази директива да губи своята актуалност бързо. В заключение ще изтъкна, че с тази директива трябва да подпомогнем потребителите в ползването на средствата за комуникация. Трябва да се ползва съдържание, на което можем да разчитаме. Това, което исках да кажа на този етап. Разбира се, с готовност ще участвам в дебата предвид на постигане на резултати по тази директива. Следващия оратор, заповядайте. Както бе отбелязано, тук постигаме единомислие по всички въпроси. Съгласен съм, че списъка с интернет страници трябва да се актуализира редовно. Иначе принципа за изтъкване значението на определени сайтове е важен. Иначе ще претоварим държавите членки, ако изискваме от тях да правят всичко наведнъж. Да, иначе сте прави. Повечето хора не се е, женят е, толкова често. И в тази област няма да имаме затруднение. Смятам, че трябва да изтъкнем значението на електронната идентификация. Това вече е било обсъждано. Няма смисъл да говорим за достъпен сайт, ако няма как да го намерим и да получим този достъп. Още веднъж повтарям, че се застъпвам за отворените стандарти. Това все по-широко се използва от фирмите, които разработват софтуер. Иначе, ако стандартите са обвързани с конкретна фирма или производител, това означава, че автоматично затваряме достъпа до този софтуер. Мисля, че това бяха бележките ми на този етап. Благодаря. Председателя, благодаря ви. От името на господин Билен, който ще бъде докладчик сянка, като цяло той е съгласен с изтъкнатото по приложното поле. Най-вече необходимостта да се насочим към интернет страници, които се ползват ежедневно от множество хора. Миналата седмица имахме подобна демонстрация и сме убедени в този приоритет. Категорично се застъпвам за достъп чрез мобилни устройства. Те придобиват все по-голямо значение за нас и можем да вървим в такава посока. Другия въпрос, по който ще коментирам, се отнася до общата стратегическа рамка, в която се вписва това предложение. Тук бяха изтъкнати някои инициативи и предложения, по които се работи. Аз обаче имам политическо съображение. Проблемът не е нов никакъв случай. Както вече казахте, той стои на дневен ред вече години наред. Аз самият съм работил по него няколко пъти. И сме запор... заложили много ценни разпоредби за универсалните услуги. Държавите членки могат да се ползват от тях, за да постигнат желаната достъпност. Смятам, че трябва да поискаме от комисията да проведе мониторинг по изпълнението на тези разпоредби. Сега стигам до въпроса за преценката ни. Това предложение разполага с ограничен списък от интернет страници от публичното пространство. Дори да го разширим, какво постигаме? Дали това ще подейства като катализатор? Дали ще насърчи и частните субекти да възприемат тези стандарти? Но има и други съображения, които се намесват тук като например маркировката на пазара. Питам се дали държавите членки ще приемат е, радушно едни такива предписателни разпоредби. Трябва да помислим по това, а иначе не бива да забавяме темпото на работа. Господин от комисията говори за поетапното въвеждане, следващата седмица ще имаме заседание с докладчиците в Сянка, за да видим дали това е най-ефикасният инструмент. Не смятам, че държавите членки ще го приемат с възторг. И действително трябва да се предпазим от такъв подход, при който вменяваме задължение на държавите членки без тяхното съгласие. Действително има полезни изисквания, които разписваме тук. Мисля си за разпоредбите за мониторинг и отчитане, но дали това е подходящо място за тях? Вероятно, те трябва да се преместят в друг инструмент. И смятам, че е уместно да повдигнем тези въпроси. Не бива да отхвърляме предложението от самото начало, по-скоро да се запитаме какво можем да постигнем бързо предвид на нашите приоритети. И тук са необходими едни по-широки консултации. Добре да структурираме а, плана си, как ще вървим напред, евентуално да помислим за е, стимули за доставчиците на тези услуги, за потребителите. И тук се намесва и интереса на потребителите. Говорим за интернет страници, които са достъпни за всички потребители. Не съм напълно убеден, че това, с което разполагаме, отговаря напълно на нашите въжделения. Затова смятам, че е уместно да поканим новия комисар, след като бъде потвърдено неговото назначение. Нека не предрешаваме нещата, нека да чуем неговите размишления относно политиката. Той ще разполага с е, няколко месеца, действително кратък срок за работа по това предложение. И така, господин Яховис, Надявам се правилно изговарям името ви. Благодаря ви за насърчителните думи и за коментарите. Четах се. Казахте, че предложението не е амбициозно. Не такова беше намерението ни и ще работим с вас, така че да се уверим, че ще успеем да помогнем на държавите членки да постигнат собствените си цели. Анализирахме тези 10 години стагнация, защото през последните 10 години всички държави членки се опитваха да направят именно това. В някои държави членки имаме задължителни правила, в други незадължителни. Но в крайна сметка всички се стремят към една и съща цел. Но задачата се оказа по-трудна, отколкото си мислехме. И след като анализирахме ситуацията, стигнахме до решението, че е необходимо да предприемем мерки, така че всички да предоставят тези услуги на еднаква нога. И Работили сме с най-различни асоциации, взехме предвид това, което те казаха. Във връзка с приложното поле и 12-те интернет страници. Те са там като троянски кон, бих казал аз като грък. Но идеята е по този начин те да се разпространят и да обхванат и националните цели. Тоест, която и от тези 12 интернет страници да хванете, може да я ползвате на национално равнище. Не бихме искали да има недоразбиране относно сайтовете, които сме вписали или не. Сложили сме 12 страници и списъкът е отворен. Не мислихме, че това ще бъде проблем, още повече, че ще доведе до забавяне. Националният парламент може да погледне дадения интернет сайт и да каже, аз имам спецификация имам и хармонизиран стандарт във връзка с тези 12 или 16 интернет страници. Но може да имам различни национални спецификации за останалите интернет страници. Идеята е обаче да имаме единни хармонизирани стандарти за всички такива публични интернет страници. Тоест, автоматично искаме да гарантираме, че тези интернет страници ще служат за пример и че ще се прилагат и за останалите на национално равнище. Това ще обхване и това, което цитира колегата преди малко, услугите от обществен интерес, тока, водата и така нататък. Така че тук имаме интернет сайтове, които а, са взаимствани от това, което вече фигурира в държавите членки. И се опитваме по този начин да въведем хармонизиран стандарт. Дали всички публични сайтове ще бъдат достатъчни, за да може това да обхване и други? Мислим, че да. Считаме, че това е сигнал, който ще бъде чут и от частните организации. Те също ще предложат подобни услуги. Ще обхване и малките и средни предприятия. Просто ефекта ще се разпространи и ще обхване и другите. Бихме искали да гарантираме, че ще има синергия в това отношение. Т.е. бихме искали да накараме частния сектор да се получи от обществения сектор. Затова е много важно да не забравяме, че това не е един окончателен списък. Включваме някои интернет сайтове. Добре, вместо брашните свидетелства може да включим някакъв друг тип свидетелства. Въпросът е това да служи за пример. Този пример ще бъде подет и в други отношения от държавите членки. Извинете, казва председателят. А, има хора, които чакат да ползват залата, така че ще трябва да приключим. Да, съвсем накратко да се спра на определенията. Да, имаме предвид съдържанието и а, интернет страниците. Не става въпрос за браузъра. А, става въпрос за съдържанието. И със съвета сме на едно мнение в това отношение. Това, което казваме е, че интернет сайт, който предлага тази услуга, дори и националните портали, като този, който имаме в Словения, трябва да бъде на една страница, на един сайт. И цялото съдържание трябва да бъде достъпно. Ние предоставяме услуги и не винаги включваме PDF файлове, но това може да бъде правено от други. Важното е да има достъп по делегираните актове. Опитали сме се да обясним и член 5, а по член 3 целта не е да го променим. Идеята е да се изясни това, което сега е доста неясно казано. Не искам държавите членки да кажат, че не искат да променят националните си стандарти заради това или онова изречение. Трябва ли да слагаме три страници с обяснение какво искаме да кажем? Много е странно да кажем версия 2.0 и да сложим и да цитираме всички насоки директно в законодателния акт. Знаем, че ще има технически прогрес и той ще бъде взет предвид. Ако искате да се отървете от делегираните актове, като чисто и просто копирате законодателния текст в приложението, то тогава ще трябва да се дадат и конкретните насоки. Извинявам се, казва председателят. Мисля, че отговорихте в общи линии. Ще имаме нови възможности да обсъждаме въпроса. Няма да дам а, думата и на докладчика за крайни думи. А, на 26, до 26 май ще имаме възможност за внасяне на измененията. След това през юни ще имаме представители на комисията отново. Благодаря на всички. Извинявам се, малко пресрочихме времето си. Благодаря и на преводачите. Нека да напомня, че на 29 май и на 30 май ще има заседание на нашата комисия. Благодаря ви.